Dear colleagues, we can... Uh, Уважаеми колеги, можем да се опитаме да започнем. And the first point in, in our... Първата точка от дневния ред е да приемем дневния ред. Ако не възразявате, можем да приемем проект от дневния ред без изменения. По втора точка от дневния ред съобщения на председателя има коригентум на директивата, изменяща директивата за земеползване, накратко казане. И стигнали сме до окончателния текст след прегледа на службата юристи-лингвисти и сме информирани, че са направени малки промени. Мисията във Вашингтон, втора точка, включително доклада от Комисията за околна среда, е, е достъпна лична. Има промяна в секретарията е, национален експерт, изпратен от Министерството на околна среда, ще заеме пост експерт от 1 юни. Превод днеска има на 21 езика и както е обичайно, можете да следите и по електронен път съседанието. И сега стигаме до трета точка от дневния ред одобряване на протокола от 20, 26 март и от февруари. А ако не възразявате, протоколите от 26 март, 31 март и 14 април трябва да, ще бъдат одобрени. И сега стигаме до четвърта точка за постигане на Европейския енергиен съюз започвам незабавно с това, че давам думата на докладчика, за да може той да направи уводните думи. и во заповядай. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Нека първо да кажа, колеги и господин председател, нещо за процедурата. На първа страница може да го видите в проекта становището. Ние сме присъединена комисия, т.е. заедно с, работим заедно с нашите добри приятели от ИТРЕ. Много доволни бяхме с колегата да работим заедно по това досие и очаквам с нетърпение дискусиите. Разбира се, раз, разделихме си задачите. Ние Имаме компетенции за главата за климатични промени. Това всичко е за нас. Схемата с търговия с емисии и така нататък. Имаме и споделени правомощия транспорта, енергийна ефективност, етикиране, е, екодизайн, ефективност на ресурсите, възобновяеми е, горива, биогорива, биомаса, също така и темата за управление и дългосрочна политика, както и клим... Е, дипломацията в областта на климата. Това са все споделени правомощия. И нека да ви припомня от самото начало, че не бива да забравяме това, когато подаваме изменения в следващите седмици. И господин председател, като цяло сме съгласни с анализа на комисията и изложените от тях приоритети в стратегическия документ. Нека да ви напомня, че се фокусираме върху пет измерения. Диверсификация на енергийните доставки, естествено, което е, означава включително и прозрачност на договорите за доставки на газ, напълно интегриран европейски пазар за енергия, където се поставя въпроса за, взаимо, за свързаността, енергийна ефективност, естествено, най-вече с сектора, който не се засяга от схемата за търговия на емисии, строежите и транспорта. После е, намаляването на въглеродни емисии, борбата с климатичните промени и какво да се прави схемата с търговия на е, емисии и накрая всичко свързано с научните изследвания, иновации, конкурентоспособност и е, начина за подпомагане на европейската индустрия. Ние сме съгласни с тези основни линии. Разбира се, че става дума да има сигурност, достъпност и устойчивост, както и конкурентна способност. Затова и е, е, имаме предвид, че съвсем скоро ще има среща в Париж. Тя е от ключово значение и смятаме, че ще е така краягален камък на целия този процес. Разбира се, ние трябва да действаме и след Париж. И ако мога да изкажа някои становища, ние първо слагаме ударение върху това колко е важна схемата за търговия с емисии, също и резерва за пазарна стабилност и темата за реформата на схемата за търговия за емисии и опасността от изнасяне на производства извън Европа. Също така, втори елемент енергийна ефективност. Тук се съсредоточаваме главно в сектора на строителството и транспорта, които не са включени в схемата за търговия с емисии. Включвам и един отделен параграф – за регионалното и местно ниво, т.е. подход отдолу нагоре. Знаете, че е изключително важно да имаме и мрежата на така наречените интелигентни градове и е много важно подхода ни да не е отгоре надолу, а отдолу нагоре, поне когато става дума за прилагане на практика на енергийния съюз, като се прилагат най-добрите практики от е, интелигентните градове. И четвърто, транспорта и емисиите от него. Няма нужда да повтарям е, становищата на комисар Каниета, тя ги е изложила тук пред нас нееднократно. Въпросът е за е, това, че борбата с емисиите от транспорта е едно от най-големите предизвикателства. И накрая, господин председател, инвестициите в сектора на енергетиката, за да може това да започне е изключително важно да се работи на най-високо политическо ниво и то дългосрочно, не само е, до 2030, а все пак да имаме предвид и пътната карта до 2050 и също така да е ясно, че страните членки ще разработват една дългосрочна стратегия. И е, да обобщя, очаквам с натърпение мненията на колегите. Аз също ще подам и някои изменения, с които да отчетем факта, че все пак е, пространството ни в това отношение е ограничено. Благодаря Председателят, благодаря. Сега можем да започнем с докладчиците в сянка. Госпожа Скотеланд. Jag vill börja med att inleda och tacka rapportören Ivo Belet. Eh, Нека да започна с благодарности за докладчика Иво Белет. Той е, има един отличен подход към това становище. Ние имаме и солидни основи, върху които да базираме заключенията си. Имаме и насоки, прияти от Европейския парламент преди време. И ако мога да направя първоначални коментари. Първо, увода към доклада и различните цели на енергийния съюз. Тук могат да се очертаят някои критични моменти, а именно, че твърде много се съсредоточаваме върху осигуряването и, и сигурността на доставките, базирани на твърди горива. Не знам дали не е по-добре да се занимаем с други предизвикателства. Не може да приемаме политика, която приема сигурност на доставките на базата на, изкопаеми горива. Трябва да работиме за възобновяемите енергии и е, да е, работим за това с оглед на бъдещето. После, е, за 2300 добре е да имаме насоките прияти от, от заключенията на съвета, но парламента също прие резолюция 2012 година, където съвсем ясно очерта задължителните цели е, възобновяема енергия 30%, 40% енергийна ефективност парламента, независимо от заключенията на съвета, не е променил своята позиция. Трябва да е ясно, че ние имаме по-високи амбиции. И социалистите и демократите сме убедени, че можем да постигнем тези по-високи амбиции и когато сме говорили за тях, трябва да се придържаме към е, изказванията си. После, по отношение на 2300 всяка цел трябва да бъде юридически обвързваща или задължителна, защото ние сме и съзаконодател. После, що се отнася до управлението на енергийния съюз, то трябва да бъде по-стриктно. Процесът, предложен от комисията, не считаме, че ще даде добри плодове, защото когато е, става дума за целта възобновяема енергия, съвета прие да се отнемат национално задължителните цели. но ние трябва да не се отказваме, ако ще искаме да си изпълниме е, целта. И затова трябва да оказваме натиск върху страната членки. Енергийна ефективност, е, това е много важно, защото това намалява и зависимостта ни от енергия. Тук също подкрепяме да бъдем по-амбициозни в целите си, да увеличим енергийната ефективност в производството и да преразгледаме директивата за екодизайн, да се е, направят сериозни усилия за енергийна ефективност в примерно сектора на отоплението и сградите. Емисиите за транспорта, там считам, че текстът е добър, но може да бъде подпълнен. Изискванията за емисии на търговските МПС трябва да бъдат задължителни до 2025 и освен това не бива да се национализират външните разходи. И тук отново се поставя въпроса за изкопаемите горива. При транспорта трябва да се обърне внимание и на усилията на морския транспорт. Това за момента липсва. Трябва да говорим и за намаляване на емисиите от него. И в заключение за сектора на транспорта смятам, че трябва да има цели за използване на биогорива, за да може транспорта да бъде и по-устойчивост. Също така трябва да говорим и за устойчивост в горското дело. Индустрията може да даде своя принос, разбира се, за целите за борба с климата. И според мен качеството на директивата за горивата, т.е. директивата за качеството на горивата трябва да бъде разширена. Очаквам с нетърпение дебата, който ми струва, че ще бъде много интересен и ви благодаря за сътрудничеството. Благодаря. Сега за екара господин Данкан имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на Иво. Много балансирана е, е темата, разгледана от вас и можем да подкрепим. Малко по-късно дойдох, е, е, тъй като влязах от е, друго заседание, в областта на горското стопанство в Европа. Там се разглеждаха въпросите свързани за сътрудничество и затова бързах да изляза от другото заседание, за да дойда и тук. И а, срещнах колега, който ми предложи да ползвам а, колело. Така че това е наистина много полезен начин да се прекрачи разликата дори и между политическите партии а, с цел постигане на напредък. И така, положителните аспекти. Конференция на страните 21 и съответните ангажименти Рамката от 2030 година е друга а, възможност. Схемата за търговия с емисии също така. Много значими са тези а, а, разработки и наистина поздравявам ви за заключенията, които постигате. Що се отнася до 30%? 30% тук е, е, трябва да се позвам и на заключенията и на съвета. Тук се говори за 27% за 2020. Подходът с 30% ще срещне съпротивата, може би, на някои от държавите членки, честно казано. Необходимо е да сме сигурни, че ще има подкрепа за всичко това. И въпросът също така за обвързващият елемент следва да бъде разгледан. Що се отнася до е, единия енергиен пазар? пазар. Това е в полза на всички граждани, независимо къде се намирате. Отстоявам също така и предложението е, на колега във връзка с е, е, електрическата мрежа. Действително нужно е да се събере информация за потребността от електрическа енергия и е необходимо всеки да даде своя принос. Взаимната свързаност – много важен въпрос. Целите обаче тук не са много ясни. Тези 10% не мога да разбера, не мога да повярвам, например, че Люксембург разполага с повече от 100% междусистемна връзка. Какво означава това? не мога наистина да проумея съществото на механизмите. Нужно е да разглеждаме не само целите, трябва да има и смисъл на всичко това, към което се стремим. Наистина оценявам направеното от господин Белет, но също така трябва да разгледаме и позицията на комисията. Що се отнася до интелигентните градове? Трябва да вървим посоката отдолу нагоре, не бива да налагаме отгоре. Наистина аз като депутат избран от Шотландия, изключително важно значение отдавам именно на този този въпрос и като цяло с голям интерес очаквам бъдещата ни съвместна работа. Трябва наистина добре да си я свършим. Благодаря още веднъж на господин Белет. Thank you very much. Председателя, благодаря. Сега господин Торбалц. Your... Благодаря, господин председател. Няма да повтарям вече казаното от ораторите преди мен, мисля, че подходът на колегата Белет е правилен и другите докладчици Сянка изказаха подобна позиция. Също но обаче трябва да се обърнем лице в лице с проблемите. Трябва да а, имаме предвид реалността, имайки предвид а, личния си опит и нашият опит по принцип, а, трябва да подчертаем, че най-малък е броя на държавите член, членки, които на практика не са съгласни да е, сътрудничат, за да постигнем е, набелязаните цели. Вероятно това ще бъде, може би, най- трудната част от е, борбата, що се отнася до създаването на енергийния пазар и енергийния съюз по-конкретно. Има едно конкретно нещо, на което искам да обърна внимание. В северните страни има е, пазар на електричеството, който вече функционира от известно време, може би не е в идеален вид предложеното решение, но поне посочва, че е изпълнимо. Проблемът по-настоящем, е, с който имаме до някъде с комисията, е свързан с това, че е, северните страни биха желали да се направи проучване как този модел следва да се е, изпълни е, на практика. А комисията като че ли не е съгласна да се вземе с подобно проучване. Без подобно проучване ще бъде вероятно много-много трудно да осъществим напредък по единния пазар на електрическата енергия в Европейския съюз, имайки предвид също така и анализа на разходите за това. Това е едно. От друга страна, разбирам, че сега технологията се развива с изключително голяма скорост. И мисля, че ние всъщност водим една дискусия, която сме започнали по, от време на първото четене. Очертава се една тенденция да се придържаме към идеи е, с давност 5 години вече. И като че ли не можем да се приспособим към новите технологични постижения – ние ще работим в тясно сътрудничество и с другите докладчици в Сянка, особено разбира се и с докладчика по доклада. Искаме обаче да се обърне внимание именно на тези проблеми. Желаем всичко най-добро на докладчика. Благодаря. Thank you very much. Председателя. Благодаря. Госпожа Конечна, имате думата. Пане председо, така ми доволте подя... Благодаря, господин председател. Позволете да благодаря, да благодаря най-напред на нашия докладчик. Бих могла да заявя, че наистина много е добре, че ние можем в нашата комисия да подготвим доклад по собствено становище, имайки предвид случилото се в комисията по промишлеността. Много трудно може да се приеме компромис. Така че много благодаря, много се радвам, че ние можем да очертаем нашите приоритети тук в Комисията по околна среда. Сега, що се отнася до конкретните аспекти на становището? Срещам проблем в това, че се опитваме да хармонизираме субсидии за възобновяеми източници на енергия. ВИ в много от държавите членки се развиват състояние на конкурентност. Това е реалността. А ние продължаваме да субсидираме ВИ по такъв начин, че нарушаваме равновесието и в биомногообразието, което е насочено срещу опазването на околната среда. Изграждаме е, вятърни ферми е, в е, зони, които са със специален режим на опазване на, среда, на средата. Така че, в крайна сметка, трябва да обърнем именно внимание на източниците на възобновяема енергия в този смисъл. Не би трябвало да ги субсидираме прекомерно, защото това накърнява принципите на защитата на околната среда. Това е свързано с 11 точка, където говорим за взаимната връзка и инфраструктурата – отново се споменават източниците на възобновяема енергия, но това според мен е, е глупост. Няма как да докажем едно подобно твърдение. Не можем да кажем коя енергия точно ще бъде прехвърляна а, трансгранично. Така че, ако говорим за цел от 15%, няма да бъдем в състояние да изчислим дела на ВИ коректно. По-настоящем не можем да го направим. Какво ми липсва становището? Въпросът е свързан с е, недостига на енергия. Споменах този въпрос, когато говорихме за първи път за енергийния съюз. Това е огромен проблем става въпрос за достъпността на цените от една страна на е, енергията, от другата страна обаче става дума и за околната среда. Е, граждани, които изпитват недостиг на енергия, е, не се държат екологосъобразно и това е разбираемо. 25% от гражданите на Европейския съюз признават, че те са изправени пред недостиг на енергия. Този процент е много висок. Така че нашата комисия мисля, че трябва да се спре на този проблем в становището си. Приветствам подкрепата за интелигентните градове. Би трябвало да подкрепим този въпрос. За първи път всъщност е, виждам е, е, упоменаването на интелигентните градове в становище, подготвено от нашата комисия. По този начин може да се подобри също така и качеството на въздуха, особено в градска среда. В много градове тези проекти не се подкрепят в финансов смисъл, което е много голяма грешка. Що се отнася до транспорта и ВИ? На мнение съм, че е добре да се подкрепи електромобилността. Това ще бъде от полза и в бъдещето. Бих могла а, да спомена следното. Запознах се с един проект, трансграничен, германски, който стартира миналата седмица. Свързан с електромобилност. Възможно е да се развива такъв проект без субсидиране, както разбирам. Би трябвало да си сътрудничим а, още по- а, вече и в бъдеще. Благодаря и на докладчика. Становището е доста по-различно от това, което може би очаквахме или се очакваше в Комисията по промишлеността. Много благодаря за това становище. Благодаря председателя. Благодаря господин Стас. Voorzitter, ik eh, vervang hier eh, vrij onverwachts daarvoor schrik. Eh, ще говоря от името на господин Скунец. Много мнения бяха изказани, що се отнася до подхода на Иво Белет. Сега, като зелени, на първо място не сме съгласни с позицията в трета точка, където се говори, че 40% е амбициозна цел, що се отнася до голямата цел, свързана с 2 градуса по Целзий. От научна гледна точка мисля, че можем да се позовем на много доказателства по-нататък целите на Европейския съюз, това е една от целите, която ние гласувахме също така и в Европейския парламент, в пленарна зала. Ние казахме, че целите трябва да бъдат още по-категорични и още по-категорични и стритни от онова, по което има съгласие в Европейския съвет. Четвърти абзац – схемата за търговия с емисии. Ние сме на различно мнение тук по цялата концепция, която включва е, изнасянето на емисии. Очаквайте, е, че ще предложим тук предложение за изменение. Някои от недостатъците според нас е, ще разгледаме в предложения, които ще направим, за да можем да усъвършенстваме текста на доклада. Що се отнася до рисковете за околната среда, трябва да засегнем и този въпрос, когато се използват конкретни е, енергоисточници. Например, шистовия газ или битуминозните е, пясъци. Трябва да посочи много категорично риска, е, който ние виждаме в Европейския съюз трябва да посочим в изменение, наистина, че енергийната ефективност в крайна сметка трябва да води и до подобряване на качеството на въздуха и да има екологичен аспект. Това е нещо много важно. Много внимателно изслушах колегите. Много се радвам, че чухме предложенията на колегите от социалистите и демократите. Подкрепяме всичко казано от тях. Благодаря. Благодаря и аз, казва председателят и сега думата има господин Фонте. Благодаря, господин председател. Ще се присъединя към казаното като благодарности към докладчика. Разбира се, ние имаме някакви коментари. Жалко е, че имаме толкова малко време за а, тази дискусия, т.е. между днешното обсъждане и крайния срок за измененията. А, за съжаление, нямахме много време да работим по тях. Както казваше докладчика, като ангажимент от нашата комисия ние имаме най-вече отнасящото се до климатичните промени и разбира се измененията ще са в тази посока. Няколко момента, на които искам да се спра. На първо място смятаме, че трябва да се каже, че Европа трябва да запази водещото си място, що се отнася до възобновяемите източници, без значение дали се постигат, постигнат показателите за, от Париж. Разбира се, че имаме амбиции по отношение на предстоящото в Париж, но все пак трябва да продължим да инвестираме в възобновяеми източници. Това е а, тема, която трябва да бъде посочена в това становище. Също, що се отнася до енергийна Европа. Тя също трябва да се основава на възобновяемите източници. Има отношение към системата на транспорта, транспортната система. Има много сериозни стимули за това да се използва по-малко въглерод, да се излъчва. Много посоки различни има, които трябва да вземем предвид и да се движим бързо по тях, да участват всички заинтересовани страни, да има участие на местните общности, там се експериментира в тези области, малките мрежи, където се приемат възобновяеми източници и автономно и извън мрежата се, въз, се произвежда енергия, но след това се прехвърля и се влива в мрежата. Също така Тоест, трябва да има система, която взема и малките производства, така и големите по един изключително устойчив начин. По системата за търговия с емисии трябва да раз, обсъдим альтернативи на системата. Тя не работи така, както беше планирано. не се възприемат някои технологични иновации в тази система все още и се надяваме, че настоящата енергийна политика ще ни помогне до 2300 да стигнем до съответния процент. Има други моменти, които не са споменати в доклада. Трябва да се гарантира достъпа до енергетика на всеки гражданин, за да може да се да са ниски цените за съответните услуги, за да може да се развива обществото, да има безопасен устойчив достъп до всички. Благодаря, казва председателят господин Лизе. Благодаря, господин председател. Благодаря на Иво Белет за предложението му за становище. Бих искал само да напомня на колегите, че на последната пленерна сесия ние а, приехме свързано с енергийната сигурност и смятам, че съвсем на място идва предложението на господин Белет и никак не е лесно всичко свързано с резерва за стабилност на пазара. Има много проблемни елементи в него и смятам, че тук в комисията а, имаме много по-голяма възможност да стигнем до компромис, отколкото в ИТРЕ, но а, все пак трябва да сме внимателни. Трябва да не се окажем в същата ситуация, като тази, която видяхме миналата седмица. А, много е важна енергетиката и трябва да търсим общи позиции, за да може да е силен гласа на парламента, така че да бъде чут от комисията и от съвета. Дебата беше доминиран от теми, които не бяха чак толкова важни миналата седмица и ми се струва, че трябва да избегнем това когато става въпрос за настоящия доклад. ИТРЕ е водеща комисия, но не трябва да се озоваваме в ситуация, в която всички така настояват за своите изменения, че се губи основната цел. За мен основните елементи са е, на първо място административното управление, как ще се постигнат тези цели, от страна на бизнеса, какво се изисква, економиката като цяло, също и тези, които искат да инвестират за възобновяеми източници. Те трябва да знаят с, с каква рамка ще работят и това единствено може да стане, ако има процедура по съвместно вземане на решение, според мен. Това обаче едва ли ще стане. Ето защо е, е важно правното основание за споделяне на емисии и споделяне на усилия и така нататък. По това трябва да работим като парламент. По конкретните цели, знаете, че тук в парламента е, настояхме за 40%. Аз самия се обявих подкрепа на тази идея. И има редица аргументи в тази посока. Имаме и научно изследване по тази тема. едно добро мнозинство и е, формирахме в това отношение в подкрепа на тази идея. През октомври е, Жан-Клод Юнкер говори за 30%, след това, след това комисаря Канети потвърди това в заседание, на което присъствах. Така че трябва да сме сигурни, че това, което искаме все пак е възможно. И мисля, че трябва да имаме именно предвид тези 30%. Бихме могли да а, се присъединим към тази идея. Това е мандата, който има Юнкер. Знам, че искаме 40%. Искахме, има добри доводи в тази посока, но смятам, че ще трябва да се задоволим с 30% вероятно и това все пак ще е много сериозен принос. А, и все пак трябва да се постигнат тези 30%, за да говорим за 40%. Така че а, по тази тема бих а, искал да апелирам да можем да стигнем до общо мнение, така че да мине през пленарно гласуване успешно, когато дойде момента. Има думата Следващия оратор, господин Кроте, беше споменато а, за енергийния съюз и климата а, доста до тук а, и каква е основата за преговори. А, възобновяеми, те всъщност са твърде скъпи, трябва да се субсидират, но а, все пак ни трябва основа, база, на която да изчисляваме енергийната ефективност и разходите, защото а, ми се струва, че трябва да вземем предвид и външните и вътрешните а, източници на разходите. Знам, че има голямо разнопосочие по отношение на мненията тук, но в моята държава само 3% е покритието от на гледна точка, но смятам, че възобновяемите източници са твърде а, скъпи сега. Мро, мрежи, добре, изграждаме мрежи, ами какво да направим за а, съхраняването на енергия? В моята държава се изграждат много мрежи, но а, има нови такива, но трябва да се помисли по-сериозно и за въпроса за съхранение а, на произведената енергия. Не говоря за някакви малки акумулатори за мобилни устройства или за ам, коли. Питър Лизе нещо подобно казва. В крайна сметка това, което а, трябва да постигнем е някаква а, а, подходяща цел, която е реалистична. миналата седмица наистина на нищо не прилича това, което стана. Сигурно още се подсмихват в комисията за това как парламента не може да реши какъв, какво точно иска. Наистина има някакви граници в това отношение. Трябва да имаме. Ние носим отговорност за това, което излъчваме като послания. Знам, че някои мислят, че твърде далече отиват нещата, други мислят, че не отиват изобщо достатъчно далече, но така стоят нещата. Трябва да се опитаме да постигнем а, споразумение, съгласие. Днес парламент е различен и би било много по-подходящо да работим заедно Особено ние като такива подходящи групи, които работят по тези въпроси. Госпожа Визневска. Дами и господа, не съм доволна от съобщението на комисията. Разочарована съм от него. Енергийния съюз трябва да стъпи на солидарността и да укрепи енергийната сигурност, а тези цели са в опасност в редица региони, региони по следните причини. Ние следи, следваме политика в областта на климатичните промени, която цели по-добра енергийна сигурност, но това няма как да постигнем успех по този начин в настоящата ситуация. Трябва да се подобри тя. Трябва да използваме ресурсите, с които разполагаме, а за нас това са въглищата. Така стоят нещата. Енергийната политика трябва да ни улесни в това отношение – трябва да използваме ресурсите, с които разполагаме в тази трудна геополитическа ситуация. Но не така стоят нещата. Част от енергийната политика е свързана с енергийния съюз, но вместо да се укрепи енергийната сигурност, всъщност точно обратното става и това е нашия най-голям проблем. Смятам, че този тип политика ще доведе единствено до нови административни структури, които всъщност нищо ново не ни носят. Дами и господа, смятам, че трябва да се получим от грешките си Видяхме какво се случи миналата седмица в пленарна зала. Парламентът просто не успя да приеме една изключително важна резолюция. Много разделени бяхме и става въпрос а, за неща, които дори не бяха по същество а, на това, което обсъждахме когато става въпрос за нещо толкова важно, като енергийния съюз, който трябва да стъпва на солидарността и да се основава на тези принципи, наистина трябва да си дадем а, сметка за важността. И се надявам този път комисията е малко по-реалистична по отношение на решенията, които се взимат. И се надявам, че комисията ще вземе предвид геополитическата ситуация в своите решения. За нас в Полша енергийна сигурност означава сигурност на нашата държава, означава независимост. Трябва да останем независими от руския газ. Не можем да приемем, че е, се забраняват въглищата. Нашата а, економика зависи на 90% от него. Думата има господин Гербра. Благодаря, господин председател. Наистина това е много трудна задача за Европейския съюз в следващите години да установи този енергиен съюз. Даже бих казал, че ако нямахме вече Европейски съюз, трябваше да направим такъв именно заради енергийния съюз. Това е един от най-важните моменти за следващите години. И разглеждайки енергетиката и Европа като теми, три основни проблема стоят пред нас. На първо място сме твърде зависими а, по отношение на нашите енергийни ресурси, както каза и преждеговорящата. Също така обаче твърде високо плащаме за енергетика. И на трето място нашата енергия, енергетика е твърде замърсяваща и тези три елемента трябва да бъдат разглеждани в цялост. Не можем просто да си изберем един от тях и с него да се борим. Трябва ни а, преход в енергийно отношение в следващите години. Това а, не идва само от а, най-зелените еколози на света. Това идва и от а, организации като е, Международната енергийна а, агенция, от АМФ, от МВФ, от Г7 и други, които разглеждат а, изключително важни екологични елементи, свързани с енергийния преход от економическа гледна точка. Това означава също така, че не трябва да отговаряме на въпроса дали трябва да спрем да използваме въглища в Европа. Въпросът е как да излезнем постепенно от необходимостта за употреба на въглища. Така че бих казал на полската колега, ако продължим да се съсредоточаваме единствено и само върху въглищата и твърдите горива, нямаме решение за следващите години. Ние ще се а, поставим сами въгъла и никога няма да можем да излезем от него. И разбира се, преходът в енергетиката а, няма да бъде лесен. Ние зависим от твърдите горива вече повече от 250 години, така че това ще бъде изключително труден и скъп преход. Който казва, че това ще стане лесно и а, няма да е скъпо, не е прав. Много ще ни струва това, но ние непременно трябва да го направим, защото нямаме избор. И смятам, че това а, би било от страна на нашата комисия, Комисията по околна среда, и а, комисията ИТРЕ, аз също съм член там, това трябва да бъде основен момент в становището. На основата на трите проблема на енергетиката има огромна нужност, е, необходимост да изчистим нашите източници. Така че ще разгледам становището на Иво Белет. Мисля, че той започна много добре. Знам, че имаше много малко възможност, т.е. много кратко, трябваше да се вмести в много кратък брой а, думи, но ще видим и ние от наша страна какво можем да допренесем, но трябва да правим високо ниво на амбиция, за да се справим с тези три проблема на енергетиката наведнъж. Благодаря ви много. Сега господин Форец има думата. Много похвали имаше към господин Белет и аз мога да допринеса към тях, но не мога да не се спра на каз... станалото в Страсбург миналата седмица. А, беше казано, че а, трябва да се сложи приоритет на използването на отпадъци за създаване на енергия. А, това е а, като откритие съществуват преди 20 години и аз твърдо вярвам, че в ресурсната политика и създаването на енергетика, е, използването на отпадъци трябва да е изключително внимателно. Наистина трябва да се е, рециклира и след това е, трябва да се използват отпадците по този начин. В нашата държава има много инсинератори, изгаряне, но това не е добра идея. А, много дълго вече съм тук и наистина не ми допадна това, което се случи в Страсбург миналата седмица и ще започна с въпроса дали в Европейския парламент държавите членки могат да продължат по този начин. Можем ли да вземем тези големи решения по този начин? Да речем ГМО. крайна сметка съвсем разделени бяхме и накрая комисарят дори не повярва какво се случва в парламента и оставихме всичко национално равнище. Länder, die unmittelbar in der Nachbarschaft von Deutschland liegen, wenn die nicht Трябва да има нормална економическа политика в, в паралел на европейската, за да не се озовем ситуация, в която не можем да взимаме решение. Да видим какво става въпрос в Украина. Това също има отношение към нашата ситуация миналата седмица в Люксембург това, което стана, също трябва да ни привлече вниманието и да ни помогне да намерим по-добри средства. Имаше една дама, която ни предложи да се четаем двата вида политика, но всъщност става въпрос са двете страни на една и съща монета. Thank you very much. Now, Miss Dali. Благодаря сега, господин Дали. Thank you, Chair. Um, let me start off by thank Госпожа Дали. Госпожа Дали, um, ще започна с това, че Становище на господин Белет е много добра основа за обсъждане. На първо място съм съгласна с докладчика за това, което той казва за новото споразумение в Париж. Трябва да сме амбициозни, трябва да стремим, да се стремим по най- ценово ефективен начин да адаптираме економиката, но трябва също така да сме амбициозни по отношение на намаляването на парниковите газове, трябва да не поставяме в опасност енергийните доставки и а, бизнеса и а, също така а, а, гражданите трябва да имат достъпна а, енергия. А, съгласна съм с казаното в алинея 5 енергийната ефективност също е ключов момент. Енергийната ефективност в транспорта и строителството трябва да бъдат подчертани в това становище. И на второ място смятам, че една нова стратегия за научни изследвания и иновации е много важна. Така че енергетиката трябва да има елемент свързан с старото и с новото. И именно с научните изследвания и иновациите, ако са добре разпространени, добре финансирани, могат да помогнат в това отношение. Едно предварително е, условие за функциониране на вътрешния пазар, е, една мрежа, която поставя край на енергийната изолация на държавите членки. Трябва да подпомогнем в комисията за завършването на всички енергийни проекти за свързаност и смятам, че настоящия дизайн не води достатъчно, до достатъчно инвестиции. Добра основа за работа имаме и е нужно да имаме последователен, съвместен отговор и можем да направим тази енергийна европейска стратегия заедно и това да ни помогне да имаме максимален ефект от потенциала на тази, а, на тази възможност. Благодаря, казва а, председателят господин Петерле. Благодаря, господин председател. Европейския енергиен съюз е стратегически проект и аз го приветствам. Също така приветствам Иво Белет за това, което той е подготвил. То е добро становище. Нещо, което липсва обаче на този етап е акцента върху гражданите. Те не само са крайните потребители, ако разгледаме и държавите като потребители, те всъщност са и тези, които произвеждат енергия. И има и много други малки и средни производители, които могат да бъдат използвани. Имаме идеята за интелигентни градове, но трябва да призовем и за нещо подобно за селата при малките производители на енергия тогава ще имаме възможност да имаме един диференциран подход спрямо енергийната независимост. И така ще бъде и по-лесно да постигнем синергия между енергийната и селско-стопанската политика. Ако имаме правилната идея, ще стигнем до по-добри резултати. Благодаря много. Сега думата има госпожа Дурнава президент. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата Белец за доклада, но съжалявам обаче, че не повдигна най-чувствителните моменти от е, съобщението на комисията. Те са много. Е, коментира е, въпроса за шистовия газ и макрорегионалните проблеми, също и технически проблеми, които за нас обаче са основни за бъдещото функциониране на енергийния пазар. Борбата с климатичните промени е много слаб аргумент в това отношение. Става дума за управляване на индустрията по начин, по който не бива да се колебаете, че трябва да спазва и е, правата на свободната конкуренция – особено на европейско ниво, включително и за дистрибуторите и производителите на енергия. Но не мисля, че никой не предвижда да се конфигурира пазара по този начин, в, защото той ще бъде в един огромен размер и тогава е, нарушенията на сигурността на доставките ще бъдат системни. Кой ще може да осигури подобна дейност? Подозирам, че можем да се сблъскаме с тура с толкова огромни структури, които търсейки економии от мащаба, ще нанасят огромни щети на околната среда. Съжалявам, че комисията върви в тази посока. Благодаря. Господин Жип.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 наличната такава в момента не е достатъчно, Има енергийни острови, така да се каже, пустинни острови и е, на север и на изток. После, диверсификацията. Това е идея, която всички приемаме, но когато е, става дума за диверсифициране на източниците на енергоносители, ние имаме своите приоритети – не искаме да зависим от внос, но в такъв случай нашите системи трябва да бъдат взаимосвързани. За да можем да търсим и намаление на, енер... на емисиите от енергетиката. Това трябва да бъдат целите на енергийната ни политика. Не можем да си поставяме неизпълними цели. В член 29 от основополагащия договор на Европейския съюз е да се да има адекватна структура на енергопотреблението, но това е прерогатив на страните членки и ако трябва да направим нещо различно, всички трябва да бъдат съгласни. Така че ние трябва да търсиме този общ заменател за енергийния съюз. И когато чувам да се казва, че определен енергоносител трябва да бъде изваден от е, потребление, например разпоредбите за альтернативните източници на енергия, Подобен подход не може да бъде разумен или обоснован. В момента сме в разговори с щатите. Готови сме да внасяме шистов газ и гориво от нефтени пясъци, но Това означава, че е, част от е, тежката е, химическа индустрия ще се изнесе в щатите, където цените на енергията са по-добри. Така че трябва да имаме предвид. Thank you, Mr. Chair, and good afternoon to all the honourable members.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 the Commission, in partnership with the Member States, will put in place integrated, robust and transparent processes to make sure that we reach our policy goals, ensure policy coherence and reduce administrative burden. The commission... И да се намали административното бреме. Комисията подчертава колко е важно да има финансиране за иновации, особено за постигане на дългосрочни намаления на емисията. Именно по този начин ще работим с Фонда за иновации в рамките на схемата за търговия с емисии. Ще търсим нови технологии, за да превърнем енергийния съюз в мотор или двигател за иновации и индустриален растеж и конкурентна способност. Благодаря, сега можем да приключим с тази точка, но преди това трябва да дам думата на докладчиката. Господин Белет, имате думата. Благодаря, съвсем накратко ще говоря, господин председател. Не мога да отговоря на огромните брой бележки и предложения, които бяха направени. Ще се върна към тях. Вече имаме дата за срещата с докладчиците в Сянка в Страсбург на 7 юли, да припомня на колегите. А също така да ви кажа и следното. Не бива да забравяме какви са правомощията ни спрямо това досие, е, кои са ни правомощи и кои са споделени с ИТРЕ. Така че, за да не се наложи е, да се стигне до случай, в който ИТРЕ да гласува, да изхвърли всички наши изменения, защото те са от техните прерогативи. Така ще отчета нещата, по които сме единодушни, примерно необходимостта в края на годината в Париж да постигнем добри ангажименти, схемата за търговия за емисии, проблема с управлението, коментиран от и колеги от представителя на комисията – ефективна система за мониторинг. А що се отнася до целите и възобновяемите цели или целите за енергийна ефективност, не сме винаги на едно мнение, това не е нищо ново, но и Петър Лиза и Флоренс и Ян коментираха във връзка с доклада от миналата година – като се отчита компетентността, съответните компетенции на ИТРА, няма да ни бъде лесно. Е, аз не казвам да не бъдем амбициозни, напротив, нека да сме амбициозни, но нека да а, приключим работа по досието, без да се сблъскаме с а, е, факта на една е катастрофални отхвърляния от страна на Итри и в края на кращата нищо да не се получи. Ние се сме ограничени, защото има съответните парламентарни правила. Примерно е, енергийната бедност. Има тази тема я извадихме, защото становищата става твърде дълго, работим по тая тема така или иначе. В първи параграф споменаваме енергийна бедност, когато говорим за сигурност на енергоносителите и за достъпността им. Но да, може би може да се говори в повече подробности. А колегата Гжипи Вишневска за енергийната сигурност, разбира се, е от ключово значение е това. Също го упоменавам в първи параграф и то не е случайно. също упоменавате, че няма е, равен старт, няма еднаквост на условията. Да, мисля, че ще има изменения в този смисъл. Тук е, се говори за взаимосвързаността е, и така провокативната цел 50%. Провокативна е тази цифра, и така, за да подхранваме дебата, можем да, да предлагаме и 40% и 50%, това ще стимулира дебата, но не, не мисля, че ще може нещо да се постигне. А също така, не знам дали можем да дефинираме е, какви е, други средства могат да се използват за е, по програми за взаимосвързване на мрежите. Може би трябва да огледаме въпроса заедно с помощта на комисията, да проверим е, кои е, енергоисточници идват е, от татък границите. Подозирам, че забравя много други повдигнати въпроси, господин председател, но нека да се придържаме към темите. Аз ще е, разгледам вашите изменения, аз също ще подам изменения и на 7 юли ще се срещам с докладчиците в Сянка. Благодаря. Thank you very much. I have to remember that the deadline for... Срока за изменения е 17 юни и на 18 ще се гласува 15 юли в нашата комисия, а в ИТРЕ 22 септември. После преминаваме към следващата точка, проекто доклада за новието споразумение за климата в Париж. Давам думата незабавно на докладчика стенка, за да поясни господин Парньо. Благодаря, господин председател. Ето ни в е, разгара на борбата на века. Таблоидите биха направили голяма сензация и ще изляза с голям тираж, ако това беше футболен матч, но нашата борба е друга Въпрос е за това какво се случва. Повишаване на температурата, топене на ледниците, на наводнения. Това са все сигнали за началото, за, де, за реални климатични промени. От тук се налагат и общи мерки на международно ниво. Затова Европейската комисия прие съобщение за протокола за Париж с цел да се работи за приемане на мерки за борба с климатичните промени до 2020. 21-та конференция, но не по тази тема, ще се състои в Париж. И министрите на околните среди са а, е, приели ангажимента да се намалят е, вредните емисии до 2340% до нивата на 1990 е, година. Това е добро, но амбицията ни трябва да бъдат по-големи, защото ние следва да искаме да се поставят е, и реалистични и амбиционни е, и е, амбициозни цели. Намаляване с 50% на парниковите газове, промяна на, енергии, на структурата на енергопотреблението и повишаване на енергийната ефективност. И в Париж е, не се срещаме, за да опитаме нещо да решим, а просто да приемем решение. Затова споразумението в Париж трябва да бъде универсално и юридически обвързващо, за да може да има и дългосрочни е, резултати да се е, ограничи оповеличаването на телевизията под 2 градуса. Също така трябва да търсим и устойчивост и да е, се отчита на трето място е, развитието на нуждите и на условията в отделните страни и да се осигурят съответните средства за постигане на ангажиментите. Четвърто, да се обърнем към економическите е, действащи лица, които да ориентират съответните производства към не толкова високи емисии. Трябва да се търси също така устойчиво развитие за всяка от най-уязвимите страни да се създадат планове за действие там. И за да се възстанови доверието на развиващите се страни, Европейския съюз и е, индустриализираните страни трябва да вземат ясни мерки за е, възможностите да се разходват 100 милиарда с е, цел да се помогне на най-уязвимите страни за намаляване на емисиите на парникови газове, така както беше решено през 2009 в Копенхаген. Но за сега твърде не е ясно всъщност доколко и какви средства са мобилизирани. Мисля и се надявам, че това ще бъде и основният елемент, основополагащ на споразумението от Париж – и в моя доклад подчертавам, че трябва да, изу... да проучим и да задвижим едни иновативни механизми за улавяне на въглерода и други, за да можем да дадем успешно решение на проблемите с климата. Също екологичен данък, инвестиции в зелена економика и трето използване на плана Юнкер в Европа за стратегически инвестиции, четвърто конкретни е, публични гаранции за зелените така наречени инвестиции, данъчни предимства за подобни е, инвестиции, зелени облигации, а също така и ангажираност на всички финансови агенции да финансират една истос, един истински е, преход към економика, която не произвежда толкова въглерод. Също така да има и е, действия в, е, много, в различни посоки за екологоустойчивост ние задължително трябва да поемем и много амбициозни ангажименти и да водим една климатична промяна, политика, която да бъде пример за всички останали и с прозрачността си, и с амбициите си. И също така искам да напомня, че Европейския парламент трябва да се е, даде съгласие Европейския съюз да ратифицира е, за да, юридически инструмент на решенията от Париж. Затова и искаме парламента да участва на равна нога е, в конкуренцията в Париж и комисия, нашата комисия за околна среда отговаря за това досие, но и комисията ИТРЕ ще излезе с становище. Те имат изключителни правомощия по някои теми от 8 раздел и споделени правомощия по глава 7.3 устойчиво развитие и разгръщане на технологии за климата. Е, Комисията по транспорта, по е, развитие и други също излизат със становища. А що се отнася до графика, измененията са за 17 юни 18 часа след това 15 16 е, ще се обсъждат и на 22-23 септември ще бъде прият доклада и нормално ще се гласува на втората пленарна сесия през октомври. Това е което исках да ви представя, господин председател, в, в, по темата на този доклад. Благодаря. Сега започваме с докладчетите в сянка. Моля, ако ви е възможно, кратичко, защото закъсняваме. Карл Хайнц Флорен. Ja, die <coughs> Originaltexte in den letzten Verhandlungswochen sind ja noch... Благодаря. През последните седмици е, от преговорите е, много работа бе вложено по темата. Срещата на Г7 е, вече е, ни дава възможност за надежда Разбира се, разискванията, споровете продължават е, по някои въпроси, но ние трябва решително съвместно да подходим. През е, изминалите години винаги съм казвал, че винаги сме били едини на тези конференции, но за съжаление, това бяха едни призиви. На практика не винаги се оказвахме единни по време на заседанието на конференциите. Посочвахме се един друг, спомняме си какво се случи в Копенхаген, както и в други срещи. Говорихме за най-добрите възможни цифри, към които да се стремим, но е много важно да успеем да привлечем и други държави. Така че ако мога да кажа в ролята си на докладчик на, в сянка трите цели, които бяха очертани, възобновяеми енергии, економии, енергоисточници, дали да бъдат целите по тях обхваща, задължителни за всички или не, а, ами добре, е, наистина процентите са нещо важно. Разискваме всички тези въпроси в Европа, но бихме могли също така да кажем, че да, имаме обща позиция, а в един момент е, излизаме с различни така че, може би, надали това е най-подходящия подход. Що се отнася до количеството на намаления, които се очакват и между ведомствената комисия, имаме ясни становища, имаме цели, може да има и европейски цели. Европейски цели на Европейския съюз. Ах, бих искал да преприема един по-скромен подход. Едно е да разглеждаме отделните цели – в крайна сметка важно са не процентите, а колко ще се присъединят към нас. Колко ще можем да увлечем, в противен случай просто всичко като че ли ще бъде напразно. празно. Не можем сами за себе си да се защитаваме. Да, трябва да подходим по един амбициозен начин, но трябва останалите държави да привлечем заедно с нас, Защото така и европейската промишленост би трябвало да е на нашата страна. Така че нужно е да имаме е, определено ниво а, амбиция, търсим а, обвързващи споразумения, честни, почтени, които да задължат всички развиващите се страни и развитите страни. Това са два отделни лагера, както знаем. Сега обаче трябва да разработваме нова система. Много се радваме, ако успеем да постигнем наистина справедливи правила, равнопоставени за всички. Имам предвид, например, изнасянето на емисия нещата са сложни в реалността, необходимо е да има прозрачност. И като казвам всичко това, сега вие засегнете въпроса, свързан с финансирането. Този въпрос няма да намери отговора си в Брюксел. Но а, в а, вашата столица ще се реши този въпрос на практика. И трябва да видим наистина как ежегодно се подхожда с тези 100 милиарда евро. Аз бих ви посъветвал е, да се възприеме е, внимателен подход, защото трябва да има мнозинство около предложението, което се прави. Трябва да можем да обясним обосновката на тези 100 милиарда. Благодаря, председателя. Благодаря, господин Данкен. Thank you very much. Благодаря, господин председател. Ето, в момента сме тук, за съжаление, в Брюксел, не в Париж. Но трябва да започнем с положителното. Наистина, в този доклад има много категорично посочена цел. Необходимо е да се действа а, успешно, ясен е мащаба и очертана ролята на парламента. Това са все много важни неща, защото много често засягаме само ролята на комисията важно е да се има предвид цялостния подход, който ще се възприеме в Париж. А що се отнася до сериозните предизвикателства? Не е само финансирането сред тях. И ако правилно подходим, може би по-добре ще се уредят много въпроси. Но що се отнася до ДФС, данъка финансови изделки, надали е най-добрият начин по който може да се разрешат проблемите? Що се отнася до а, прилагане ефекта на лост, с по-малко средство да се задействат и освободят повече средства да се привлекат, това са различни предложения, но аз лично не бих искал да насочвам изцяло вниманието си към този аспект. Що се отнася до постигнатото, нека стъпим до него според мен. Що се отнася до 22-23 октомври заседанието на съвета има пропусната възможност, според мен. Тук сега, що се отнася до рамката 2030 година, е ясна, но необходимо е да има единно съгласие по тези позиции. Точка 5, например, изключително важно. 50% намаляване парникови газове за 2030 година и съответно обвързващия елемент. Не бива да забравяме предварителното предложение за 40%. Така че е, нужно е първо да се уведомим около една позиция и после да продължим нататък. След това, ако съм малко чест, е, честно, ако е, честно казано пред вас се изкажа позицията си, е, трябва много е, да бъдем е, почтени и честни. Дали са нашите цели действително постижими в политиките? Е, възможно ли е чрез тях да се постигнат целите? също така трябва да имаме предвид и разходите, които ще трябва да предвидим. По-нататък, според мен, трябва да осъзнаваме, че предизвикателствата надали ще бъдат възприяти от цялата планета. Спирам до тук. Е, трудно е предизвикателството пред вас. Има а, е, различни становища и в рамките на залата, а, е, но разбира се, въпреки различията, желаем ви всичко най-добро, за да постигнете успех в Париж. Благодаря. Сега господин Гербранди, заповядайте. Да, благодаря господин председател, благодаря на докладчика за отличния проект за резолюция. Наистина много ценни мисли а, е, са залегнали в резолюцията при, и а, е, ще предложа някои изменения, основно насочени към а, е, лека корекция на някои елементи. Миналата седмица в Страсбург ние вече разисквахме политиката в областта на климата в един общ контекст и тогава говорих за срещата Г7 от миналата седмица. Думите са нещо много важно, казах, но още по-важно са делата, те са необходими. И не знам дали сте видели а, списание Economist от тази седмица, но е, е, говореше се в него за е, многото думи, които се изговарват и в крайна сметка много мъничка капчица дела са резултат от думите. Така че политиката в областта на климата не бива е, да бъде само политика е, на думи, трябва да има и дела и ангажименти. Нужно е да има е, правно обвързващо споразумение в Париж, според мен. В противен случай пак ще останем само на нивото на думите и нищо повече. Същото е, се отнася и до финансирането. Има голям пропуск е, между това, което се е, нуждаем и от обещаното, що се отнася до финансирането. Ако говорим за дела и думи, думите нищо не струват, но делата са скъпо струващи. Ако на думи ние а, е, заделяме много средства, но на практика не ги предоставяме, нищо няма да се осъществи. И това ще бъде много съществен елемент от е, преговорите в Париж, за да може да се постигне успех или не, а именно възможността по-богатата част от света да предложи необходимите е, финанси, средствата. И миналата седмица мисля, че в Бон е, станахме свидетели на това. Много малък беше напредъка до сега. Господин председател, ще спра до тук и ще предложа някои изменения, за да се опитам да тласна нещата в малко по-друга посока. Благодаря. Председателя, благодаря. Господа, госпожа Екстрем, Благодаря, господин председател. Е, е, съжаление, докладчицата Сянка не може да бъде днес на заседанието, аз ще говоря вместо днес. Ще говоря аз. Благодаря на господин Парньо за изключително а, е, полезната разработка, що се отнася до срещата в Париж. Да, действително, финансирането ще бъде крайъгълен камък по време на преговорите. Що се отнася до а, действия за адаптиране, това е а, нещо важно и а, трябва да залегне в централно място в споразумението. Докладът сегашният му вид е насочен към конкретни критически елементи, които трябва да бъдат доразработени, но ето нужно по-категорично да се изкаже подкрепата за конференцията 16 е, и 18 съответно за равнопоставеност между половете и за съответно спазването на правата, имайки предвид съвместни действия. Подчертава се, че е, всички е, действия, що се отнася до е, климата, трябва да се спазва човешките права. По-нататъка, 18-та конференция, лансиране на участието на жените и равнопоставеност между половете, участието на отделни органи и участието в различни органи, следвайки и протокола от Киото представлява сериозна стъпка, за да се отрази теми, свързани е, с равнопоставеността между половете, така че да се чуят и гласовете на жените. Още нещо. Липсва е, и текст, свързан с е, е, големия проблем, свързан с иммиграцията, предизвикана от промяната в климата. 26 милиона са търсещите убежище, а 200 милиона ще бъде до 2050 година. Особено засегнат ще бъде африканският континент. Както господин Парньо заяви, въпросът свързан с финансирането ще бъде изключително е, важен. Е, необходимо е да има справедливост в областта на екологията и съответно да се спазва човешките права. Що се отнася до е, Женева? Е, промяната в е, климата не е само научен проблем или екологичен, свързана е с равнопоставеност между хората, спазване на основните права и миграцията. Човешките права, развитието са много важни аспекти, за да бъде човека в центъра на политиката, защото човекът е изключително уязвим. Подчертава се също така значимостта на споделянето на отговорностите и ползите от промяната в климата. Както знаете, специалния пратеник по въпросите за климата. Има конкретни предложения за включването на тази тема и съответно да бъде обвързана с правата на човека необходимо е да се включи и аспекта свързан с жените, разбира се. Това е възможност и за парламента наистина да отстоява ценностите, които ние споделяме, за да се спазват правата не само в най-засегнатите държави, но и във всички. Така че нашата група ще предложи изменения, насочени към а, човешките права, равнопоставеност между хората. Е, в пета точка искаме по-висока амбиция, що се отнася до а, намаляването на емисиите и бихме желали 60 да бъдат процентите на намаляване парникови а, газове. Благодаря, господин председател. Председателя, благодаря. Е, следващият оратор има думата господин Афронте. Е, благодаря, господин председател. Само няколко неща е, бих искал да засегна, които все още според мен не са напълно обхванати от доклада, въпреки значимостта им. Едното явление, което изглежда може би малко страти, странично, но е изключително свързано с промяната в климата в ООН. Що се отнася до увеличаването на населението на а, планетата до 9,6 милиарда между 2050 и достигаща тази цифра до 11 милиарда 2100 година. Това очевидно ще бъде изключително голям натиск за континентите, особено африканския континент. А, миграцията действително се превръща в един сериозен проблем в целия свят. Много проблеми са свързани с това, което не бива да забравяме. Например, що се отнася до човешките права, промяната в климата, колегата току-що засегна тези аспекти. Също така, населението на планетата сериозно ще пострада от промяната в климата, включително тези, които потребяват енергия в градовете, там са нужни много, там е нужна много енергия, също така в по-бедните части на планетата. 97% е дела на изкопаемите горива по настоящем. Не са се променили и тези проценти в последните години. И имайки предвид всичко това, е, някакси не е реалистично да си мислим, че е, ще останат едни и същи емисиите на въглеродния диоксид в бъдещето. Те вероятно ще бъдат още по-високи. А бедните хора по света ще се борят да по постигнат необходимото и за тях, но имайки предвид, че те живеят някои от тях с 2 долара на ден, как могат да се постигнат тези цели. Всичко това ще се разглежда в хода на разискванията, разликата между бедните и богатите страни. В Париж трябва да имаме предвид всички тези аспекти. По-нататък ролята на Европейския съюз в хода на преговорите. Необходимо е да а, заявим, че въпреки кризата ние успяхме да постигнем своите цели за 2020 година, така че Европейския съюз има авторитет да има водеща роля, говоряки по всички тези въпроси. От друга страна, знаем, че много може да се а, иска още в борбата с а, промяната в климата. Трябва да имаме предвид и промяната, която предлага комисията Юнкер, що се отнася до използване на възобновяеми източници, отклоняване използването основно на изкопаеми източници Необходимо е, е повече да говорим по тези въпроси и е, като лидери в преговорите, очевидно ние трябва да изиграем основна роля. Е, ще засегна и някои аспекти, свързани с научно-изследователската дейност защото а, не се вярва от учените, много от тях, че може да се постигне декарбонизация на економиката. Нужно е да се използват нови а, технологически процеси в тази област. Ние сме съгласни, че технологията, енергетиката трябва да бъдат развивани с ускорени а, темпове. Много научни списания се пише, че на произследванията трябва да бъдат насочени към новации в областта на енергетиката. Това е част от националните а, а, политики, но следователно би трябвало да се включат и в а, преговорите в Париж на последно място. Необходимо е не само да се обърне внимание на а, научната общественост а, сама за себе си. Нужно е да се разпространяват научните постижения в широк смисъл. А, трябва да се предаде ясно послание до всички. Може би и в Европа има много повече яснота по този въпрос, отколкото в Штатите или другаде, но това е много важно в бъдеще да се развива. И е, по-нататък, имайки предвид, е, е, тук държа пред вас един документ, който се предостави от нашите служби, нужно да се договори ново споразумение за климата, така че в Париж ние ще изискаме подход и отгоре надолу. В заключение, е, темата е много важна. Емисиите трябва да бъдат обвързващи и с националното законодателство, за да се намали ентусиазъма е, в някои аспекти да се разглеждат отделно проблемите, защото промяната в климата е, не е проблем, който можем постепенно да разрешаваме. Това е едно предизвикателство за цялостна промяна в системите и обществото, за да преминем към е, въглеродно неутрално общество. Благодаря. Председателя, уважаеми колеги, имаме проблеми с времето. Имам повече от 10 заявили се за изказване по темата. Много ви моля изказванията да не продължават повече от минута и половина и в, разбира се, при просрочване ще трябва да изключваме микрофоните. Много е трудно, иначе да работим, господин. Благодаря, господин председател. Благодаря Нежил Пърнио. Мисля, че проектотекстът е добра основа за работа. Съгласен съм с е, колегите, че можем по-реалистично да подходим по отношение на някои от целите, например. И е, напоследък имаме и решение на парламента, но дори и това може би не е съвсем реалистично. Що се отнася до промяната в климата и времето? В Г7 неочаквано се стигна до успех, даде се възможност за водене на преговори за да се постигне 40-50% намаление на парникови е, газове 2050 година и е, е, канцлера на Германия заяви, че е необходимо да се подходи категорично в тази посока. Така че насърчаваме комисията да има предвид всичко това и на 5 години да се направят нужните адаптации и корекции, ако това се причини, че е необходимо. също така ясни са и постиженията на науката, които трябва да бъдат използвани. Що се отнася до транспорта, морски, въздушен, ролята на ИКАО. Необходимо необходимо е да се заемем с конкретни резултати и цифри. Не бива други институции да разрешават проблеми, е, по които ние би трябвало да работим, защото в противен случай резултатът ще бъде неудовлетворителен. Благодаря. Следващия ред. Uh, благодаря, благодаря господин Пърня за отличната работа, която сте извършили по този въпрос. Сега ключовото тук според мен съм, сам правилно посочихте и вие, значимостта на проблема, който е свързан не само с климата. Това е всеобхватен въпрос. Не става въпрос само за затоплянето на климата. Ако беше само това, да ще си съблечем якетата и секата но това не е сърцевината на проблема. Ще има въздействие върху селското стопанство, върху а, хората в а, цял свят, най-вече върху бедните общества, развиващите се страни а, ще бъдат засегнати много повече, отколкото вероятно държавите членки на Европейския съюз. Затова а, е фантастично, че очертахте необходимостта разискванията да продължават в тази посока, да има ясна стратегия в Париж, за да може да се предоставя финансиране за развиващите се държави. Това е ключов аспект. Не само по отношение постигане на съгласието, към което се стремим, но и изграждане на доверие а, в, у всички относно целите. Що се отнася до търговското е, партньорство? Аз съм инстинктивно за него, но знаем, че това е много сериозен залог и проблем. Така че следва да го имаме предвид. Що се отнася до финансирането, е, откъде ще дойде то? Не е разгледан този въпрос. Наистина подкрепям докладчика да се търси наистина е, именно финансиране в тази област ще предложа изменение. Благодаря. Е, Следващи оратор. Е, дякую bardzo, пане przewodniczący. Госпожа Весневска. Благодаря. Господин председател, дами и господа, е, документа се базира на доста тези, които ние непрекъснато повдигаме тук в парламента. Ние винаги твърдим, че трябва да бъдем отличници е, по отношение на емисиите, но не разбирам защо след като е, другите нямат изобщо подобни амбиции или поне не от е, нашето ниво. Те нямат намерение да намаляват амбициите си, е, да, емисиите си. Вижте Обединеното кралство, Бразилия, Китай. Те имат ефтини източници на газ трябва да се сравняваме все пак и с другите, не само да бъдем амбициозни сами за себе си. Господин Ек, благодаря господин председател, дами и господа. Тази тема е тема, с която често се занимавам, поне аз тук. Нека да коментирам първо споразуменията от Париж. Подобни споразумения за климатичните политики или поне това, което очакваме от Париж, не, не изглежда много обещаващо. Не знаем какво ще можем да постигнем. Говориме много, заявяваме намерения, но си оставаме само с дискусии. Аз разговарях с госпожа е, Хендрикс, е, министър на околната среда в е, Германия. Ние знаем, например, че животновътството е сериозен проблем за борба с климатичните промени. И в Париж, според мен, ще се случи същата катастрофа, както и в Копенхаген – особено ако нямаме смелостта да кажем, че трябва да намалим е, потреблението на месо и на мляко и то в много значителна степен. И ако мога да приключа с следните думи, Не може човек първо да се тъпче, а после да говори за морал. И ние правим същото. Е, тъпчем се първо, а после говорим за климата. Председателят, благодаря. Следващия оратор, господин Балчо. Аз ще се изкажа по тази точка и по следващото, затова няма да... Ще се опитам да не отнема много време. Само искам да задам следния въпрос. Може ли да се очаква 80% намаление на емисиите до 2004 а, ако страните кажат, че ще го направят, ние ще бъдем ли доволни? Не, защото от емисиите на Европейския съюз са само 11% от световните. Просто в Париж трябва да притъснем в въгъла всички други големи замърсители, те да бъдат готови да намалят емисиите си. Трябва да бъдем амбициозни и реалистични, каза докладчикът. Смятам, че сме прекалено амбициозни и недостатъчно реалистични. Говори се тук за определени цифри и да намалим до 2050 година а, с 80% емисиите. После се говори за приемлива цифра за парникови газове 40%, енергийната ефективност 30%. За какво всъщност става дума? да поемаме по-малко отговорност за планетата и за човечеството. Не, е. въпросът е да бъдем по-реалистични. 334 процедури за нарушения са повдигнати в момента срещу страните членки за нарушаване на екологичното законодателство – Просто има много сериозни последици, свързани с разходите от това законодателство. И ние трябва да си даваме ясна сметка, когато подхвърляме във въздуха подобни цифри, какво, до какво ще водат те. Така че трябва да търсиме цели, които да могат да бъдат изпълнявани. Госпожа Шверчевич. Благодаря, господин председател. На първо място искам да благодаря на докладчика. Много а, валидни елементи намирам в този елемент. А, и с други преждеговорящи, сред които господин Лиза, съм съгласна, че тук а, засегнатите теми вървят заедно с конкурентоспособността и тези ограничения, наложени на европейските компании, трябва да служат като модел. Разбира се, че е така. Но непрекъснато да ги притискаме економически не е много добър вариант. Понякога имаме много високи е, изисквания. Вие казвате 10 минути по душа е дълго, 2 минути стигат, но на 22 или на 18 градуса това са различни елементи и ние всичко трябва да основем на едно е, истинско съгласие, за да имаме е, резултати в Париж в Нидерландия говориме за използване на отпадъците за производство на енергия. 80% от отпадъците са в а, а, различни а, форми в различните държави, но наистина трябва да сме сигурни, че всичко е реалистично. Председателя думата има следващия оратор, господин Бранен. Трябва първо да се обърна към полския колега. Ако ние, вие не разбирате защо трябва да вървим по-напред и напред всички други. През 150 години започнаха емисиите в Европа. Ние сме от отговорни за случващото се с въглеродните емисии. А, Китай с детска игра все още ни догонва в това отношение. Ето защо е наша отговорност да направим нещо по въпроса. Чудесен е доклада. Искам да изпратя някои изменения във връзка с горите, тропичните гори в Бразилия. Последните 10 години само а, като резултат от обезлесяването в Амазонната горите в Амазония а, има много сериозни последици като процентно лъчване на въглерод. Ето защо трябва да се борим с обезлесяването а, и да се справим с тези проблеми. Не смятам, че е излишно да се каже, че ако се да се каже, че ако ние се грижим за горите, и горите ще се грижат за нас. Благодаря много, господа, господин Номарие. Господин председател, благодаря. Ще се опитам да не повтарям вече казаното и да предложа на нашия докладчик две-три бързи бележки. На първо място – трябва да сме наясно, че от 23 години ни делят от конференцията в Рио, която беше началото на едно съвместно действие на държавите по протокола за биоразнообразието и борбата с климатичните промени 23 ни делят от Рио и 20 ни делят от други събития и ни предстои Париж. Какво се случи в последните 20 години? Имаме трудности за изграждането, при изграждането на едно международно управление на тези процеси. Вярно е, че има сериозни стъпки по отношение на протокола за изменението в климата, за разлика от това за биоразнообразието, но имаме и трудности за постигането на правно обвързващи протоколи. От 1997 вървят тези стъпки. Спомняме си и Копенхаген, колко очаквания имаше за постигнато това, което ще се постигне там и финансирането на милиарди евро, сега виждаме колко трудности има за реалното осъществяване. И последно, не на последно място, господин председател, борбата срещу климатичните промени трябва да ни води до въпросите, свързани с антропологията, прогреса, и а, човешкото благоденствие, защото ако не си отговорим на тези а, въпроси, а, няма как да постигнем поставените цели, ако всички искат да живеят както се живее на Запад. Сега думата има госпожа Дорнано да, колеги, много важни са повдигнатите теми и аз се присъединявам. Всички държави членки трябва да положат усилия за намаляването на емисийни, емисиите от парникови газове и да се е, извършат конкретни инициативи, да бъдат осъществени, за да може да се е, постигне необходимото. Европейските държави и техните ангажименти са важни, но и другите допринасящи за замърсяването. Трябва да има реалистична подход, реалистична оценка, за да се запази високото економическо развитие. Защо предлагаме само правно вързащи цели? за да може да се преобразува нашата международна економика в по-местна такава и да се използват чисти технологии. И така Европа ще запази своите и ще постигне своите ангажименти. Економическата политика е важна, за да може да се развиват по-добри економически дейности, които имат по-малък екологичен отпечатък. Е, благодаря, каза председателят. Думата има госпожа Гутеланд. Благодаря на докладчика. Много амбициозен подход, чудесна работа. Най-общо казано, добре изглежда и е в съответствие с а, увеличеното ниво на амбиция, което аз бих подкрепила от страна на парламента. Но нещо, което липсва е. А, свързано с очакването на другите основни замърсители. В а, точка 5 може да се каже какво очакваме в Европейския съюз, но ние би трябвало да имаме съответните очаквания и а, от другите от основни замърсители с високи нива на замърсяване. А, искам и се също да видя ясен текст а, във връзка с намаляването на емисиите от страна на всички партньори, те всички трябва да имат реалистичен подход, особено що се отнася до състоянието, в което се намираме днес. Специално внимание трябва да бъде обърнато на най-малко развитите страни. И мисля, че в миналото сме имали резолюции, чийто текст можем да ползваме за финансирането. И е, чакаме с нетърпение едно по-прогресивно споразумение и не на последно място, аз очаквам в една делегация от името на нашата комисия и смятам, че трябва да се почертае важността на всички сектори, които трябва да участват, не само на ниво държави, на основната на техния размер, но и економическите сектори. И е тъжно, че виждаме, че няма необходимата яснота в това отношение, що се отнася до очакванията. Например, третата по големина държава пое своите ангажименти пое своите ангажименти, но има други, които не са успели да ги постигнат. Ето защо смятам, че трябва да има съответния текст. Благодаря. Благодаря много. Сега даваме думата на комисията за техните впечатления за становище на парламента, по становището. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази жива дискусия. Наистина е добре да се види какви са становищата в реалността. След две седмици в Бон по повод на тези преговори. Тези членове на парламента, които коментираха бавността на процеса, бих им казала да, разбира се, и ние споделяме това разочарование от темпото, но това е разбира се, един постепенен процес с малки стъпки трябва да се изгради доверие за цялостния интегритет, идващото френско председателство и страните, които ще участват, така че е много важен елемент на изграждане на доверие. Постигнахме и ясно споразумение за пътя напред, така че доказателството ще дойде през август, когато отново се съберем и ще видим как са се ангажирали всички страни и аз оставам уверена в това, че ще имаме резултати. Искам да се присъединя и към тези членове на парламента, които благодариха на господин Парньо за обхватния подход. Много елементи има, с които съгласна комисията. Финансите, например, финансирането, една от основните точки, увеличаването на прозрачността, отбелязваме си също иновативните идеи, които вие сте а, очертали. Някои от тях, разбира се, трябва да бъдат разгледани по-подробно, но ние ще следим това развитие с интерес. И споменаването на ИКАО и АМО са също важни а, моменти от проекта документа, както и разпоредбите за а, видимост, за прозрачност и а, отчетност. Някои от елементите, с които не сме съвсем съгласни, са свързани с дългосрочната цел и нивото на амбиция на Европейския съюз. По време на сесията в Бон имахме възможност да представим идеята за 40% и трябва да призная, че нашето ниво на амбиция изобщо не е най-високото, а ние трябва да сме горди като Европейския съюз и да го защитим, за да искаме а, подобно действие а, от другите, защото има много държави от а, Г8 от е, ОИСР, които все още се очаква да предложат нещо в този елемент, за да... И в това отношение искам да призова за малко по вече реалистично, за да не натискаме за Европейския съюз, който вече върши не малко. Що се отнася до научните изследвания, на 8 юни в Г7, когато се срещнаха, постигнахме много добра формулировка, но наистина трябва да внимаваме, не се отдалечаваме от добрата посока. 60% за 2050 идентифицира в съобщението за Европейската комисия и се надяваме 20 е, 2100 да бъде а, а, подобна целта в заключението на съвета. Благодаря ви за вниманието. Давам думата на докладчика господин Парньо за а, заключение от дискусията. Благодаря на всички докладчици в сянка, на уважаемите колеги за а, тяхната подкрепа и възможността, а, която очертаха за по-нататъчното развитие на доклада, както каза Европейската комисия. Наистина това е един път, по който трябва да вървим и реалистично, но и уверено но а, наистина в следващите седмици трябва да се опитаме да намерим а, начини за диалог, за диалог, който да ни а, доведе до реалистични, постигане до реалистични цели. А, ние сме амбициозни в французите и демократите, но а, това, което казах, беше казано съвсем правилно, защото аз съм съгласен, съгласен, но вие не ме чухте добре, че наистина Карл Айнс Фоенс, вие сте прав, но аз имах предвид нещо подобно. Трябва да се обединим. А, а, докладчите в сянка и аз самия, за да търсим този компромис. Но в същото време искам да направим така, че тази амбиция да, да, да бъде на нужното ниво. Аз не съм съгласен с тези, които трябва да сме съвсем реалисти. Ако сме реалисти и това сочи моя опит от години, в които участвам в такива дискусии, и тук се присъединявам с, към колегата. Трябва да вървим напред като група, не да сме хомогенни. А, трябва да имаме силен глас. И същия този колега има право по отношение на финансирането. Трябва да се обясни ясно какво е необходимо да се направи но ако не сме разбрани от жителите на нашата планета, защо всъщност е необходимо да има това озеленяване, да има а, тези зелени мерки, ще се разминем с целите си и няма да можем да споделим това, което казах в началото на моето изказване и в началото на моя доклад. И има опасност има а, необходимост от бързо действие, има неотложност, защото планетата е в опасност. Ето защо трябва да се съберем. И има необходими стъпки, които трябва да направим заедно, но смятам, че нашата роля като парламентаристи да а, бъдем а, водещи и открити, но също време е да обработим а, така предложенията си, че хем да бъдат приети а, в а, следващите стъпки, т.е. да съдържат елементи със съгласие, хем и европейците да бъдат обединени в а, тези съвместни стъпки и а, както чухте и а, от колегите, а, така че се надявам в следващите а, дни, седмици, заедно с докладчите с Сянка, да можем да ви направим такива предложения, които позволяват максимално а, съгласие тук в комисията МВ и разбира се в а, целия парламент. Това е, е а, наша задача и това ще увеличи доверието в нас. Благодаря много. Препомням, че крайният срок за изменение е 17 юни в 18 часа. И след това на 15 юли имаме обсъждане, приемане на 22 септември и пленарно гласуване по-късно през октомври. И сега в следващата точка на дневния ред намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители и изменение на директива 35 от 2003 година. Получили сме а, становище от нашата докладчица а, Джули Гърлинг. 521 изменения, а, една голяма част от комисиите Агри и а, ИТРЕ. Давам моментално думата на госпожа Гърлинг. Благодаря, господин председател. Обсъдихме това в комисията два пъти вече тук. Нямах намерение да минавам отново през основата на доклада и така нататък. Просто искам да кажа какви са основните елементи най-общо в измененията. Има необходимост от решение на, на един-два елемента. премахването на една част от обхвата се иска от повече от една държа, политическа група. Така че това ще бъде един въпрос, който ще трябва да бъде подложен на гласуване. Въпроса за живака. Повечето на политическа група, много членове, по, а, предложиха включването на живака. Отново а, нещо, което може да бъде подложено на гласуване, няма как да се търси компромис но бих искала да кажа, така както бях казала и на срещата на докладчиците в Сянка, ако въвеждаме нов замърсител, замърсител трябва наистина да направим една пълна оценка на въздействието преди да преминем към следващия етап на пленарно гласуване и не съм получила отговор от комисията в това отношение, но смятам, че това може да се окаже една доста дълга процедура. Вярно е, че становището на ИТРЕ включи и двата елемента. Махането на метан и включването на живак. Така че не е само становище на нашата комисия, но го има и в други. И така стигам до амоняка, въпрос, който не е толкова ясен, колкото първите два. А, има го като предложение и в приложенията. В някои случаи доста всъщност а, членове на парламента помолиха за гъвкавост по отношение на амоняка, така че да може по някое време в бъдещето да се преразгледа идеята за амоняка, без да се преминава през пълно преразглеждане на директивата. И аз в момента разглеждам възможността за такъв тип обхват и съгласие в комисията в това отношение. Но първоначалните ми обсъждания с докладчите в Сянка стана ясно, че няма а, някаква амбиция за обхватно а, включване на компромиси, т.е. едното срещу другото да се а, поставят в позиция като предложения, така че ще останат отделни въпросите и това е подхода, който аз продължавам да следвам. Имаме и въпроси за това дали целите за 2025 и понякога за 2300 трябва да са обвързващи или не. Няма консенсус в това отношение. Ще разгледам и някои от другите въпроси, без да отделям твърде много време. Сигурна съм, че докачите в сянка ще се справят с това. Гъвкавостта Някои държавите членки искат да се запази една голяма гъвкавост, други искат да се премахне. Има обсъждане за финансирането, което върви в моя доклад. Аз съм включила някои от елементите на този въпрос. Отново имаме компромис, приложен в това отношение. Ще видим дали можем да постигнем съгласие по него. Също така достъпът като а, правна защита, консултации. А, мисля, че ще постигнем съгласие в това отношение. По-трудните елементи са програмите за национално за контрол на замърсяването на въздуха на национално равнище, също така нивото на амбиция на доклада, особено по отношение на приложенията. Както знаете, парламентът направи допълнителна оценка на въздействието която беше основата на много от коментарите, предложенията за изменения страна на парламентаристите а, и тези дискусии продължават. Така че чакам с нетърпение да чуя това, което колегите ще кажат днес. И в заключение, а, вчера в съвета беше това на дневен ред и беше обсъдено за първи път. Малко неочаквано се оказва, тъй като преди няколко седмици председателството а, ме увери, че няма да е в дневния ред, така че това са добри новини. Нищо, кой знае какво не излезна сега, освен ясното, ясния сигнал – че а, има съгласие за премахването, заличаването от списъка на метана, така че трябва да го имам предвид, когато а, тръг, свикне, стигнем до вота в а, комисията. Ще трябва да имаме и гъвкавост по отношение на амоняка. Това се а, отразява, се намира в много от коментарите и предложенията за изменение на нашите членове. Това са основните въпроси, които трябва да се разгледат. Благодаря. На първо място, добре дошли на а, поканите от господин Палучи, посетители на нашата комисия от Калабрия. По-късно ще продължим работата си а, с тях, но давам веднага на господин Джезеке от докладчите в Сянка и разбира се, моля, ако е възможно, изказването бъде кратко. Благодаря, господин председател. Ще се опитам. Благодаря на докладчицата. Благодаря на докладчиците в докладчиците, прощавайте, в сянка. Наистина много е важно да се почертаят въпроса, свързани с консенсус, по който се стремим да постигнем относно емисиите и условията. Ние трябва максимално кратък е, срок да предложим е, нашите предложения на госпожа Гърлинг. Също така морските емисии има ясно съгласие, що се отнася до предложената гъвкаво за тях е, на практика нужно да направим всичко според нас, така че да намалим тази емисии от морския транспорт. Нужни са още усилия в тази насока. Що се отнася до достъпа до финансирането? Държавите членки са призовани тук да участват. Е, Ние подкрепяме изпълнението на целите. Не можем да оставим държавите членки сами да се справят с проблема. Хоризонт 2020 също е необходимо да се има предвид. Другият е въпросът свързан с докладването и напредъка по по-техническите аспекти, 5 години да се превърнат в 3 години, ние сме съгласни, не виждаме проблем тук, от ТНП поне. Другите въпроси, свързани, например, с живака. Живака трябва да бъде включена в приложното поле. Комисията и предложи това. Малко съм изненадан, защото до 2005 година бе постигнато споразумение относно живака. Е, необходимо е, е да има мнозинство в е, парламента и комисията за включването на живака в НП. Ние сме за един подходящ анализ. Сега ще защо комисията така направи своето предложение, едната страна на нещата, пък ние ще се придържаме към нашите методи. Що се отнася до мета на нещата са също противоречиви. Според нас метана не трябва да бъде включена в директивата. Обхванат е той от решението при е, споделяне на усилието. Не искаме да има двойно регламентиране на този въпрос – е, така както бе предложено и от е, Министерския заседанието на министрите, метана трябва да бъде изведен. 2030 година и целите съответно. Те са много амбициозни и в някои отношения можем да ги проумеем. Е, държавите членки е, предлагат някои намаления, тогава когато става въпрос за сериозно въздействие върху економиката, особено що се отнася до източник в селското стопанство. Има усилия, които са направени от 90-те години насам, включително до 30%, така че би трябвало да бъде възможно да има решение, което да се основава на споделянето на усилията от държавите членки. И а, е, в НП а, е, ще а, е, направим още един анализ на а, темата, когато се разглеждат и конкретните предложения. Сега за 2020 година. Не винаги можем да говорим за линейно намаляване. Понякога може това да доведе до несъразмерни разходи, така че трябва да подходим много внимателно, особено що се има, до, а, има предвид отделните цикли. 2030 година гъвкавостта, тук имаме различни инструменти за гъвкавост, например тригодишното осредняване от протокола, протокола от Гьотеборг. Ние сме за поддържането на този гъвкав инструмент. И накрая искам да кажа, че трябва да спазваме съществуващото законодателство, особено в тези области, където се засягат също така е, въпроси свързани с местообетанията. Необходимо е да се постигне е, синергия на нормативната уродба. Благодаря на докладчицата за работата. Благодаря. Сега господин Данс. <clears throat> Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за нейната работа. и благодаря на секретарията и на останалите докладчици в Сянка. Много бе казано, що се отнася до областите за общо съгласие и гъвкавостта, задължителните елементи, достъпа до финансиране, обвързващите цели и прочее. Има ясно мнозинство, така че в крайна сметка да има възможност да се получи информация как кои евентуално правителства не са постигнали заложените цели. Сега бяха споменали редица области, в които трудно ще се намери компромис. Ще продължим, разбира се, в духа на съгласието и сътрудничеството да работим с цел да намерим компромиса. Ще се придържаме, разбира се, към ясните си аргументи. Първо, що се отнася до амбициозното ниво на целта, има апетит да се увеличи тази амбиция. Не само нашата група, но и други групи, Обединение левица, например, АЛДЕ, както и други засягат въпроси, свързани с здравни ползи, до които може да се стигне. Това е много важно. Трябва да разгледаме също така и рентабилността. Що се отнася до оценката на въздействието, трябва да подчертаем, че имаме общо споразумение относно енергийните политики и климата. Трябва да има взаимодействие тук. Когато предприемем стъпка в едната област, очевидно действаме и в другата. Последното оценка, последната оценка на въздействие на парламента има предвид тези аспекти. Нужно е да се подходи а, точно. А, сравнение правя е с оценката на комисията тогава, когато започна дискутирането по този пакет от 2013 година. Необходимо е очевидно да се направи нова оценка на въздействието, имайки предвид промените за селското стопанство, господин председател. Позволете ми. Искам тук да вдигна чаша мляко. Подчертавам, че е холандско млякото. Сега, унищожението на млекодобивната промишленост в Холандия. Наистина това е един въпрос, който е, е, е болезнен. Искам да ви уверя, преглъщам от млякото. Прекрасно е. Колегата тук ли е? Не. Но колегата наистина е прав. Ако спрем е, да ядем месото и да пием млякото, вероятно ще е, разрешим сериозни е, проблеми, е, свързани с. Е, екологията и здравеопазването. Да, но може би също така ще лишим от работа е, хиляди хора. Така че искам да ви кажа, че аз си ям и месо, карам и автомобили в крайна сметка, там където виждаме стъпки и действия в конкретни области е, е, е факт, а другата, където не сме видели, че има подобни действия, казваме, че трябва да въведем обвържващи цели и в крайна сметка е, тук стигам до амоняка и селското стопанство. Необходимо е да има равнопоставеност. Това е много важно. Сега, що се отнася до НП и казаното за метан, двойно двойното а, нормативна уредба или регулиране, действително трябва да се разгледа този въпрос, имайки предвид екологичната политика. Защото а, метана е прекурсор по отношение нарушаването на озоновия слой. И а, ако разрешим този проблем, наистина ще разрешим като цяло проблема с метана метан и амони. Много държави са включили тези газове и вече са предприели стъпки в тази насока. Така че, в крайна сметка, надявам се, че ще може човечеството разумно да стигне до устойчиви предложения. Приветствам включването на живака от страна на комисията ИТРЕ. Надявам се, че ще се включат тези аспекти в окончателния материал. Благодаря. Thank you very much. And now, Miss Konečna. Благодаря, госпожа Конечна. Имате думата. Děkuji, pane předsedo. I за mě velké poděkování paní zpravodaj. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчицата, която се опита да разгледа и обхване огромен брой изменения. И според мен компромисите, които тя подготви, са наистина добра основа за окончателно споразумение по въпроса. Искам сега да заявя следното. Темата, свързана с замърсяване на въздуха, е от изключително голямо значение – защото има пряко въздействие върху здравето на европейските граждани. Прекрасно е, че ние успяхме да постигнем напредък при серния с азотния двуокис. Добре е, че говорим за частиците 2,5, праховите частици в този доклад. Всичко това е, е добре, това е напредък. Онова, което приветствам също така е изменението, свързано с Евро 6. Това са емисиите от транспорта. Транспортните емисии са големи, трябва да бъдат намалени, не бива да ги пренебрегваме. Обаче, когато става въпрос за установяване на ангажименти, трябва също така да имаме предвид и инвестиционният цикъл в енергетиката и промишлеността, което е обикновено 10 годишен. Така че трябва да имаме предвид предложения, които са по-краткотрайни, много трудно могат да бъдат реализирани. Обърнах се към Европейската комисия преди година относно във връзка с тази директива, включ, включително и директивата за намаление на промишлените емисии, но не получих удовлетворителен отговор. Има обаче много важни аспекти в двете директиви, които следва да имаме предвид. И още нещо. На мнение съм, че имаме напредък в Европейския съвет. Те не само там разискват относно метана и амоняка. Държавите членки, правителствата дават съвсем различно становище в сравнение с е, е, становището на Комисията по околна среда. Така че не бива да бъдем прекалено радикални, защото в противен случай няма да можем да постигнем никакъв консенсус. В проекта по настоящем разполагаме с предложение, което е доста добро. Така че не трябва да бъдем твърде много категорични, що се отнася до нашите конкретни цели. Трябва да бъдем много категорични относно непримеримите ни позиции. Имам предвид е, емисиите от транспорта, например, и тяхното намаление. Също така, частичките, амоняка, метана. Е, всяка една промяна в положителна насока е, е добре дошла не бива да бъдем нереалистично настроени, да се опитваме да предлагаме предложения, които знаем, че съветът никога няма да приеме. И искам да ви напомня също така нещо, което би трябвало да залегне в новата директива. Не би трябвало да позволяваме изключение. Това направихме и миналия път. И до сега някои държави прилагат своите изключения и никой не може да ги накара да променят отношението си. Поради тези изключения, ние виждаме, че държавите членки действат е, неотговорно, увеличават нивата на емисиите – и това има отрицателно въздействие върху здравето на хората, които живеят в други държави. Държави, които спазват предписаните граници. Но замърсяването няма граници. Трябва да действаме отговорно. Не би трябвало да позволяваме е, съществуването на бъдещи изключения, защото всяка една дерогация е вредна и има отрицателно въздействие върху здравето на европейските граждани. От името на Обединена левица ние очакваме а, е, сътрудничество по темата с всички и се надяваме се, че ще можем да подкрепим повечето от компромисите, може би с малки промени. Благодаря на докладчицата още веднъж и се надявам, че няма да подходим нереалистично, когато работим съвместно с съвета. Благодаря. Заповядайте. Благодаря. Това е господин Гербан. И, за съжаление, колешката не може да присъства и аз ще по изложа нейната позиция. Освен това, очаквам и момента Сепдалс да видим какво ще направи, след като обиди производителите на уиски. Доста по-тежко ще е, отколкото обидите към леко производителите. Изключително важно е това досие, защото тук става дума за качеството на живота на европейците. Те нямат избор, освен да дишат въздуха, който се намира около сградите, където живеят. И въздухът е обществено благо в края на краищата и ние трябва да го пазим чист. Поне възможно най-чист, доколкото това ни се отдава. И не, не съм готов да се съглася, че стотици милиони европейци е, могат да си купуват скъпи е, смартфони, а е твърде скъпо да се направи нещо за това да е чист е, избора, из, въздуха в Европа. Това е избор, който ние като политици трябва да направим. И искам да благодаря на Джули Гърлинг за отличната и роля на докладчик до тук и за всичко постигнато с последните две заседания на докладчицата в сянка. Нашата докладчета е също много доволна и от намерението да се направят целите от 2025 задължителни. Това е много важно. Също всички в политическия спектър са съгласни с това, че трябва да има ефективно прилагани стандарти за качеството на въздуха, мога да се съсредоточа сега на два елемента. Първо, че предложението трябва да бъде амбициозно за АЛДЕ, е изключително важно тази амбиция да е, да е достатъчно висока и да не я ограничаваме, защото ако с аргумента, че комисията може да оттегли досието, страхувайки се от реакцията на съвета. Смятам, че трябва да бъдем изключително амбициозни и да отговаряме и на очакванията на европейските граждани. Втората ми бележка е ролята на селското стопанство, метона, метана и амоняка. Заключенията от вчерашната среща на върха не съм експерт в тълкуването на тези заключения, но казват, че някои е, министри приветстват това, че метана няма да остане в приложното е, поле е, на е, директивата, това ми говори, че сигурно всички министри не са искали той да се включва. Може би Джули знае по-добре. Що се отнася до метана, мога да кажа, че тук не става дума за техническа дискусия, а за политическо решение. Дали искаме да бъде включен метана или не. Не виждам никакво съображение, което можем да кажем. Ето един индустриален сектор е толкова важен, че ще го пренебрегнем изцяло, когато става дума за качеството на въздух. Няма никаква причина, освен политическа, за да не се включва метана казват, че се покрива от друго елементи на европейското законодателство, това не е вярно. Няма никакво европейско законодателство, което да има конкретно отношение към метана. Той, разбира се, е част от законодателството за климатични промени, но Страните членки се избират дали да се занимават с други парникови газове или метан. Няма конкретни цели за метан и за мен е изключително важно това да се случи. Това е един от най-важните елементи на предложението. Същото се отнася и за амоняка. Ако го извадим от предложението, то ще бъде напълно разводнено. И в заключение, мисля, господин председател, че е от ключово значение парламента да поддържа много високо ниво на амбиция и съм убеден, че с нашия докладчик можем да стигнем до едни много, много амбициозни компромиси. Благодаря. Господин Тейлър има думата. Оратор за... Ораторът говори без микрофон. Sorry. Good afternoon. I'm Keith Taylor. I'm here. Добър ден, казвам се Кис Тейлър и съм тук вместо е, Басейк Хаут, е, докладчика в Сянко от Зелените, който се извинява, че отсъства. Той ми каза, че нивото на амбиции на комисията е твърде ниско. Повече може да се постигне с по-малко разходи и Европейския парламент има оценка за въздействие, което показва, че политиката за климата всъщност прави е, мерките за изчистване на въздуха по-малко скъпи. Приветстваме е, голяма част от измененията на докладчика, включително е, и желанието е, целите да станат задължителни. Но сигурно няма да изненадаме, ако кажем, че предложението не е достатъчно, не отива достатъчно далеч. Затова и искаме да предложим по-високи е, цифри, е, да стигнем максимално технически постижимото ниво, както е казва комисията, защото това реално не е най-високото ниво, защото комисията не отчита всички е, възможни решения, като например промяна на поведението. Така че е, няма да сме склонни да паднем под е, е цифрите, упоменати в изследването на Европейския парламент за въздействието. А що се отнася до разходите при положение, че въздухът остава достатъчно замърсен, те вероятно се компенси... Е, са, са измерими с разходите за изчистването му. Трябва да се включат всички сектори, включително земеделие. Отказваме да приемем изключенията за амоняк или метан. Комисията ИТРЕ предлага метана да не се включва, а да се включи живака. Тук виждаме колко силно и интензивно работи лобито на земеделските производители. Не бива да губим обаче от поглед общите интереси на гражданите в Европа. Амоняка има също вредни въздействия, метана има въздействие на озонния е, на озонния слой, създаването на, на замърсители на въздуха е, и прах, като прахови вещества и нарушаване на озоновия слой са най-тежките вреди за здравето. Има много мерки, които могат да бъдат предприяти с много малко или никакви разходи. А що се отнася до включването на живак, дори комисията ИТРА, които често ни подкрепят, е наясно колко е важно това да се случи. Живака се натрупва в е, хранителната верига и не се ограничава в рамките на една страна. Така че не е достатъчно да се намали нивото, на, на живак, за да се намалят емисиите. Има конвенция по въпроса и нейните решения трябва да бъдат приведени на практика. И няколко не толкова противоречиви въпроса, примерно излишната гъвкавост, по-добро, по-добър достъп до правораздаване и защитаване на най-уязвимите, ние сме убедени, че ще можем да постигнем широк консенсус и компромис по тези въпроси. Благодаря, господин Педичини. Благодаря. Аз също подкрепям твърденията на колегите. Благодаря и на докладчика за положените усилия. Мисля, че в някои изменения вече се очертават контурите на компромисните ни споразумения. Примерно, достъпа до информация онлайн, информираността на гражданите, защото те имат право да живеят в околна среда, която гарантира тяхното здраве, достъпа до правосъдие. Там трябва да се опрости е, директния достъп до административни или, или съдебни процедури за оспорване на определени дейности. И също трябва да се създаде специализиран независим орган, който да оценява точността на информацията и адекватността на взетите мерки. А що се отнася до нивото на амбициите, трябва да се следват взетите решения от 2013. Националните предложените цифри трябва да стигат до максимално допустимите възможности. Целите трябва да бъдат задължителни, така както изтъкнаха и предходните оратори, и амоняка и мет стана, не следва да бъдат изваждани от приложното поле. Също така в назад това да се включи и живака. Той, както се каза, е много отровен. и има огромно въздействие върху живите същества, особено рибите може да нанася огромни щети, включително за развитие на мозъка той преминава и през плацентата, така че бременните също са много уязвими. Всичко това за нас е от ключово значение при вземането на решение за живак. Господин Дортман. Mm искам да коментирам и амоняка и метана. Що се отнася до земеделското производство и животновътството и емисиите от животновътството, всичко, което говорим е добре, но не трябва да забравяме, че тези намаления трябва да бъдат постижими. Не можете да кажете на някого, че трябва да гледа по-малко животни. Трябва да се използват съответни технологии, за да се намаляват емисиите, да се филтрират. Примерно да има херметично изолирани обори, за да може съответно въздуха вътре да минава през помпи и да се филтрира. И мисля, че е, не знам е, дали е, с това обаче ще засилим хуманното отношение към животните, по-скоро не. А древните стопанства, които отглеждат до 50 животни, как точно ще работят с херметично изолирани обори? също в планинското животновътство економически вероятно просто не е изгодно да може да се търси постигане на целите и ние не искаме да сриваме това производство. Следващият оратор, господин Грате. Мисля, че има още някои неща, които трябва да се доизчистят. Разбира се, че трябва да има практически мерки за качеството на въздуха. Много съм доволен от е, това, което е, предлагат хората от Итре за живака. В е, моя избирателен район има много развит туризъм в район, където примерно съвсем с непосредствена близост има изградена топлоцентрала на въглища. Та, определено потенциала за замърсяване съществува от много посоки трябва да се включи живалка в е, законодателството, парламента трябва да настоява за това в преговорите с комисията и съвета, за да можем да постигнем нещо конкретно. Трябва да имаме политическа воля, което и имаме, за да можем да е, защитим хората от е, това опасно вещество. И що се отнася до земеделието, наистина не мога да повярвам, че нищо не се прави там. Трябва да се търсят практически решения и нови е, цели. И то такива, които да могат да бъдат изпълнени. Аз лично ще се боря именно за това, като докладчик сянка смятам, че можем да постигнем е, крайната си цел по-малко хора да умират от е, мръсния въздух. В края на кращата ние това търсим. Резултати. Знаем, че сме и обект на огромно е, наплив от е, лобисти и следва да направим всичко, което е по силите ни, за да подобрим качеството на въздуха в Европа. Всеки сектор трябва да направи нещо. Господин Хотем, аз съм докладчик в Комисията по замеделие по, този, по това досие. А също така съм и е, млекопроизводител в Холандия, така че поздрави! Факт е, че млекопроизводството и животновътството, и селското стопанство като цяло е, прави своя принос. От 90-та година насам вече са предприяти много сериозни стъпки за намаляване на емисиите, в някои страни това се случва в по-голяма степен, отколкото други. Комисията има за цел да създаде равнопоставеност. Така че всички страни да правят еднакви усилия и да влагат еднакви е, средства. Що се отнася до метана, ще се върна на темата след малко. метана е, има отношение към озона, и всъщност не е много ясно какво ще се случи с качеството на въздуха. Няма ясни данни, а би следвало, след като ще налагаме твърди условия от 300 година, да имаме достатъчно проучвания. Много хора коментират експерти в министерства, когато дискутирам с тях, че е, метанът е, все още се смята за парников газ. Не като замърсител. И ни казват, че нищо не се, няма за него в законодателството, но не е така. Метана се счита за парников газ и има съответното законодателство. Взети са стъпки, както казах То изключително важно е, разбира се, да се ограничат емисиите от него. И земеделието може да има своята роля за намаляване на тези газове, но трябва да се прави и е, целесообразно спрямо разходите и достатъчно гъвкаво или да се намерят компенсаторни магази... механизми в борбата ни с климатичните промени. Метанът в такъв смисъл за него се правят усилия. И тук колегата пина чаша мляко, но ние можем да ви дадем много е, съвети за това как да се намалят е, емисиите на метан, не само в е, фуражите, но и складирането на храните. Поняк... Не знам дали затварянето на кравите в херметични обори ще реши въпрос. Voorzitter, dank u wel. Фусир, ik ben een beetje... Благодаря, госпожа Шиер Пиерик има думата. Не знам а, какво да добавя в а, този дебат, който се разгори. Не знам а, защо точно ми беше казано всичко. Аз съм докладчик Сянка и съм била и в миналото, в комисията Агри и по други теми, свързани с селското стопанство. Чух това, което каза господин Хартеман и мисля, че що се отнася до амоняка 2025 трябва да се махне. За метана също го обясних неведнъж. А сега чувам две различни истории от една голяма партия. Както и да е, объркващо е, когато го работите като докладчик и не можете да разберете, но все пак напълно подкрепям това, което каза господин Хатома и Ян Хатома току-що, защото е лесно да се каже, метана трябва да се махне, но това означава конкретно а, нещо за хората, които отглеждат крави. 65% а, а, намаление за големите компании е 2 минути като усилие, но за тези в планината не. А, няма как а, тези с 40 до 60 а, крави да го спазят без огромни финансови разходи. но в същото време се внасят немалко неща през Роттердамското а, пристанище. След няколко години ми се струва, че много здраво ще работим а, ние и а, има шанс да изхвърлим и добрите идеи с всички тези спорове. Благодаря. Сега давам думата на комисията господин Верехай за коментари по измененията, представени от депутатите. Благодаря, господин председател, уважаеми делегати. Нека ви благодаря от името на комисията за вашата сериозна работа, сериозни усилия по а, един а, много важен документ, свързан с общественото здраве, здравето на европейските граждани. Ще се опитам да бъда кратък. Не, за първи път сме тук. Може би използвайки основ, като основа а, елементите, за които говори докладчика. На първо място това, което беше разгледано като двойни решения, нека каза, кажа за живака. Ние сме напълно съгласени, че живака е много токсичен замърсител с много сериозни въздействия върху околната среда и човешкото здраве основните емисии от живак са от големи производители, от преработватели, по-конкретно на въглища и има съответните заключения и ние смятаме, че правната рамка е достатъчна за свалянето, намаляването на емисиите от живак. Ето защо не бихме били убедени, че а, включването на живака и тук би било подходящ вариант на този етап. Що се отнася до метана, както беше казано, това е важен прекурсор а, за а, наземния озон, което означава, че освен а, че парников е газ не става въпрос за двойно регулиране, а става въпрос за два правни инструмента в две различни области на политиката. Но казвайки това, вероятно сте чули какво каза комисара вчера в съвета. Има няколко държави членки, като че ли по-голяма група, които настояват за заличаването на метана и комисаря по моли да се разгледат альтернативи на пълното премахване, тъй като бихме, е, не бихме е, се радвали на първото пълното премахване на този етап. Намаляването на метана ще, на емисиите от метан не идват само от селското стопанство, това, което имаме на масата като предложение. И вероятно ще си спомнете, че не приехме първия под, пълния потенциал за намаляване, а става въпрос за емисиите с нулева цена, една трета от селското стопанство и останалото, една трета а, за енергийния сектор и една трета за сектора на отпадъците. Така че не става въпрос за чисто селско-стопански въпрос. По амоняка, замърсител, който а, води до много реакции. Важен, разбира се, ако искаме да намалим въздействието върху здравето. амоняка е много сериозен прекурсор за частиците, праховите частици. През пролета видяхте какво се случи с високите нива на прахови частици, които бяха като резултат от повишените нива на амоняк. Нека още веднъж кажа, че нямаме намерение с този инструмент да по някакъв начин да накърним интересите на малките селски стопани, на дребните стопанства или да вкарваме добитъка в някакви ограничения, но все пак нека кажа, че смятаме, че има много сериозна загриженост тук и за това ще продължим да работим с вас по тези въпроси. На вързващите служителни цели за 2025, казвали сме и преди, разбираме желанието на парламента а, за ранно действие, а не а, да а, се събудим след няколко години и да решим, че има проблеми при спазването. Смятаме, че тези цели може би ще се отразят на инвестиционните цикли. Все пак разбираме, цялостното намерение на парламента, предложенията и също а, това по отношение на достъпа до финанси и други а, такива елементи. Имаме го предвид. Също така, по повод на нивото на амбиция, радвам се, че има допълнителна оценка на въздействие. Тя дава допълнителна полезна информация и а, допълнителния ефект на климатичните а, промени. Ние се намираме между групи, които казват, че сме много амбициозни, такива, които казват, че не сме достатъчно амбициозни ако наистина се отдалечим от конкретните емисии на замърсител и увеличим общото ниво на амбиция, вероятно разнопосочието на различните позиции ще е по-малко, отколкото изглежда на пръв поглед. Съвсем накратко по Евро 6 някой говори за това. Току-що дойдохме от една а, среща. По... Ние много сериозно работим от комисията за реалните емисии в света, това, което наричаме и по-конкретно дизеловите автомобили. За втората част на годината ще говорим а, за това и мисля, че като цяло това а, трябваше да кажа на този етап, освен да потвърдя, че сме готови да продължим да работим с вас и да предоставим а, помощ, която смятате за необходима в следващите а, седмици и месеци. Благодаря и аз. А сега се обръщам към докладчицата с цел да приключи дискусията по възможност накратко. На първо място решението за оценка на въздействието от парламента, което а, провокира по-високата амбиция на някои от политическите групи, на някои от колегите. Искам да кажа, че а, смятам това за е изключително важен въпрос, трябва внимателно да го разгледаме. Казвал съм го преди, ще го кажа и сега. Знаем, че след двустранната работа между държавите членки и комисията на, а, от, на база на нивата от 2005 година. В парламента не се използва това в изследването. От януари от 2014 беше използвано, така че съвсем а, различно е като подход, така че различна амбиция има, но тя е с различна цена. Не смятам, че тря... не трябва да използвам това като едва ли не а, Библия. Това не е изследване в духа на всичко, което сме виждали до сега от комисията. Искам да припомня, че споразумението от съвета за 27% от 2030 година не беше правно обвързващо, но парламентарната оценка на въздействието го разглежда като задължително. Така че моля ви внимателно четете тази оценка. Тя е друг тип оценка. Според мен амбициозността на предложението на комисията е висока, но можем да я приемем. Можем малко над тази амбиция да минем, но а, особено в области, а, някои области, но имаме изменения, предложение за изменения в приложението. На основата на това и бих призовала депутатите много внимателно да обмислят всичко това, защото би било много по- подходящо да има механизъм за гъвкавост в предложението, което да ни позволи именно когато се вземат решения регулярно, да речем за пакета за климатични промени, да имаме по-добър начин за действие, защото, и това е второто нещо, което искам да кажа, второ и последно място, да, можем да седим тук и да казваме, трябва всичко да е задължително, това, което казва съвета, но нека да кажа, че аз като докладчик бих искал да постигна в следващите 6 до 12 месеца доклад, който е реалистичен и който започва в краткосрочен и средносрочен план да подобрява качество на въздуха. Защото това порано беше на масата и почти се оттегли. Нека се, не се поставяме в позиция, в която ние а, го причиняваме отново за втори път. Нека да мислим за това къде бихме а, стигнали по-скоро, отколкото да имаме някаква висока амбиция, която изобщо няма да се постигне. Аз не съм неамбициозна в моите предложения, но смятам, че а, трябва внимателно да стъпваме. Благодаря на колегите за приноса. А, колегата даже по-добре се е изказа от мен. А, продължаваме като докладчите сянка да се опитваме да постигнем нещо, което е реалистично и ще бъде прието. Благодаря много, каза председателя и предлагаме към последната точка от дневния ред стратегия на Европейския съюз за региона на Атлетическо и Юнийско море. И ще дам думата моментално на докладчика, за да представи своето становище и после докладчите в сянка ще коментират. Господин Афронте, имате думата. Саро бревисимо, so che siamo in ritardo. Благодаря. Съвсем накратко, защото наистина много напредна времето. Тази европейска стратегия за а, а, района на Адриатическо и Ниско море а, е валидна за европейски и неевропейски държави членки, защото ще има въздействие върху голяма територия територии повече от 17 милиона хора, които живеят тази част на света. Какви са целите на стратегията? Лансиране на просперитет, социално-економическо устойчиво развитие, възоснова на създаване на работни места. Интеграцията също е сред целите между тези държави, които са и кандидатки в Западните Балкани. Е, това е така наречения син растеж, е, който стимулира както отношението към околната среда, така и устойчивия туризъм. От наша гледна точка е, трябваше да ограничим думите, използвани 1500 думи, много беше трудно да постигнем тази цел и съм сигурен обаче, че с помощта на измененията ще можем да навлезем още по-дълбоко в темата. Сега няколко неща искам да споделя в обобщение, подкрепяме, разбира се, социално-економическото развитие на тези страни, на тези региони. Това е изключително важно от екологична гледна точка, що се отнася до изграждането на едно устойчиво развитие в района. Това е важно предварително условие за да могат наистина тези държави да спазят стандартите, кои, към които се стремят що се отнася до близостта им до Европейския съюз. Разбира се, би трябвало да се работи с местните власти, защото тяхната роля е много голяма. Стратегията се основава на опита на два макрорегиона, работа, която вече е в ход и общото мнение по въпроса е много положително. Всъщност единодушно са всички в Балтийското и в Дунавското в Дунавската област е, е, има е, очевиден напредък. Много добре знаем, че економическите ресурси в тези региони от друга страна ще бъдат ограничени и много важно е да се разгледа и основния напредък и благосостояние на съседни региони. Аз с голям интерес ще изчакам също така и предложенията, които имате за изменения, за да можем по-задълбочено да анализираме съществуващите проблеми. Необходимо е да залегнем, разбира се, върху екологичните критерии. Благодаря. И така, както обикновено, в докладчиците в сянка, госпожа Суица, най-напред. Najprije se želim zahvaliti gospodina Fronteu koji je... Благодаря, господин Фронте. Благодаря за подготовката на това проекто становище. Особено, имайки предвид е, ъгъла, под който го разглеждате, екологичен и економически. Аз анализирах е, предложението за становище. Аз съм докладчик от името на комисията АФЕТ и съответно ЕНВИ. Така че аз е, бих могла да засегна е, и е, други аспекти, когато заседава Комисията по външни въпроси. Сега, както каза господин Афронте, трябва да насочим вниманието си върху този текст, да предложим нашите изменения. Ще се опитам да внеса след това и някои промени към е, проекто доклада. Във всеки случай, според мен, важното е да се окаже въздействие върху други държави, които не са държави членки на Европейския съюз по отношение спазване на нашите стандарти. Това е изключително важно, що се отнася до Адриатическия регион, защото е, там присъстват държави, които са кандидат членки, не са членки на Европейския съюз и те трябва да действат в съответствие с европейските регламенти и а, нормативна уредба. Така че се надяваме, че тази стратегия ще можем да им позволи да се присъединят и да спазват европейските норми. Сега тук имам предвид също така и регламентите свързани с отпадъците. Както вече казах, ще предложа своите изменения. А по шеста точка отпадъци отпадни води. Основни са проблемите тук, според мен. Морският транспорт е също много важен, но за мен приоритет би бил и добавянето на круизния туризъм, който наистина напоследък се развива много успешно в Адриатическо море. По-нататък, по отношение на Натура 2000, бих желала да добавя и програмата LIFE. Бих желала в четвърта точка да добавя и този аспект. Що се отнася до всичко останало, може би по-скоро сега не е момента да навлизам в подробности. Та, от гледна точка опазване на околната среда, мисля, че трябва да направим всичко по силите си, така че държавите, които не са членки на Европейския съюз, с, това е наистина територия с население от 70 милиона много е важно да имаме предвид това. Ще предложа измененията си до утре. мистер Паулучи. Благодаря сега, господин Паулучи, имате думата. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с казаното от докладчика. Този регион наистина представлява много важен потенциал за иновация и пътя напред е, по отношение разработване и развиване на Европейския съюз е, е свързан с интеграция на региони и постигане на общо развитие. Е, що се отнася до Адриатическо море, до този регион – Знаете, че това е между засягащо териториите Балкански страни, Адриатика. От изключително голямо значение, що се отнася до е, свързването изток-запад и е юг-север. Така че ще обърне внимание на редица аспекти тук. Първо, намаляване въглерод, емисиите на въглероден диоксид и създаване на необходимата инфраструктура за избягване на минали грешки. А също така, железопътния транспорт е, – нужно е да се работи по отношение укрепване на е, междусистемните връзки изток-запад. На следващо място намаляване замърсяването от морски транспорт, създаване на стимули за устойчиво развитие, предвид и екологичното въздействие. Трета група е изменения, ще бъдат насочени към промяната в климата, имайки предвид а, а, интегритета, целостта на брега, а, борба срещу ерозията, защита на плажните ивици, и на следващо място защита на бил многообразието с защитата на морските територии, с съответния процент, който се предлага до 10%, имайки предвид също така и а, стимули за създаване на национални паркове и наблюдение на изхвърления в море. Важно е също така да се разгледат и възможностите за създаване на експериментални проекти, имайки предвид реконструиране, запазване на исторически градски центрове. Благодаря много, господин Дънкан. Uh, Благодаря, господин председател. Наистина много важен е този подход. Би трябвало да поздравим докладчика за неговата работа. Представлявам Шотландия която също споделя морска граница с нечленове на Европейския съюз и така, че някои от измененията ще а, отразяват някои добри практики, с които разполагаме. Надявам се, че ще обърна внимание на предизвикателства, които са важни не само и за Европейския съюз. Освен това, що се отнася до подхода отдолу нагоре, приветствам го някои на мнение, са на мнение, че в рибното стопанство посоката основно е отгоре надолу. Трябва да имаме предвид и обратната посока, т.е. трябва да включваме регионалните, местните правителства и органи на управление. Това е изключително важно що се отнася до създаване на добро управление и споделяне на практиките. Именно в тези насоки имате моята подкрепа. И имам известни съображения обаче, когато става въпрос за а, въглеводородите. Имайки предвид а, добива, в открито море, което може да бъде а, извършен по начин, по който да накърни а, екологията на средата. И а, имам предвид тук също така и правата на държавите членки да имат решаваща роля и а, стратегията би трябвало наистина да се съобрази за това. Ще спра до тук. Благодаря ви. Thank you very much. And now Miss Благодаря, госпожа Майснер. Äh, Благодаря. Благодарности на господин Фронте, докладчика. Стратегията има отношение към морето, говорим за морски региони което означава да отчитаме и е, морските политики на Европейския съюз. Много е интересно да разгледаме какво правят при други региони, примерно край Дунав, е, Балтийските страни. И ключовия момент тук е че имаме интегрирана морска политика в Европейския съюз. Затова и има потенциал за растеж. И то устойчив. Подкрепям първа и втора точка. Ние можем да оказваме влияние на трети страни посредством споразуменията ни за риболов – и в усилията си да запазим риболовните ресурси, трябва да използваме добре установени принципи. Говори се сега за огромния потенциал на развитието на морето и съответните индустрии но всичко трябва да бъде устойчиво. Крайбрежния туризъм, е, круизния е, туризъм, това е особено важно за Адриатика. Имам известни проблеми с, с формулировките в 6 и 7 точка. За енергията, генерирана от альтернативни източници. Тук нещата трябва да се разгледат и в тематиката на Европейския енергиен съюз. Също така трябва да помислим и за това, което ние разполагаме, освен търсенето на най-добри практики другата енергията на вятъра. Там има огромен потенциал и трябва да упоменем това. После ми е интересно какво точно имате предвид под опасна економическа дейност. Така, представям си какво имате предвид. Винаги има економическа дейност, която е по-добра за околната среда и друга, която не е чак толкова добра. Но когато говорим за нещо, което е опасно, е, квалифицираме като опасно в отрасъл, за който търсим економически растеж, вероятно това не е най-добрата формулировка. Грация, президент. Госпожа Форенца. Благодаря. Първо нека да кажа, че предложението е една много добра отправна точка. Приветстваме го. И аз възнамерявам да подам изменения за допълнителни подобрения на текста. Комисията трябва да вземе ясна позиция по отношение на запазването на природната среда в крайбрежните системи. Това се дискутираше в миналото. Имаме и съответни политики. Аз ще подам изменения. Има един конкретен проблем, който засяга моя регион Пулия Там има вредители, които в момента са голям проблем. Прие се дори резолюция по този въпрос. И аз искам да подам изменения, че трябва да се предприемат стъпки за запазване и уважаване на, на биоразнообразието. В такъв смисъл използването, безогледното използване на пестициди не е най-добрия най-добрия подход. Освен това, трябва да подсилим много съществено доклада, да искаме да се прекрати добива на петрол там, където той засяга е, природните дадености било то в морето или по крайбрежието. В Бруцо скоро хиляди протестираха против съответните преработвателни заводи в региона. Ние трябва да прекратим практиката да се изграждат такива мощности. После изграждането на индустриални мощности в морето. Примерно в Триес е, и регионите има и в непосредствена близо до Таранто има такива проекти, но те, тези региони всъщност трябва да е, бъдат е, обект на проекти за изчистване, а не за, на такива, които ще засилват проблемите. много експерти има и ние трябва да отчитаме конкретните характеристики на регионите и на Адриатика и на Ионско море, защото Юнийско море, извинете, защото трябва да уважаваме историята, културата и околната среда. Gospodin Šlek. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. So I will continue in Croatian. Да продължа на хрватски. Първо, благодаря на господина Фронте за отличното становище. Много добре е, че се отчита и факта, че това становище може да е ограничено и трябва да е ограничено по, обмен, по обем. Докладчика добре описа съдържанието на стратегията. Искам да коментирам някои момента, които с е, изменения, ако ги приемете, ще бъдат подсилени. Един такъв момент е околната среда. В точка 6 се говори за добив на петрол и нефт. Страните членки трябва да изготвят морска стратегия, в която да се дефинира ясно как ще се управляват крайбрежните райони, освен морските такива. Има нова директива за защита на, е, на природата при е, нефтени платформи в морето. Това обаче не се прави в двата региона, които обсъждаме. И всички страни трябва да направят максимума, за да гарантират че всякакви инциденти, които могат да се случат, е, свързани с е, нефтените платформи или газовите платформи, или е, от транспорта могат да бъдат овладяни стратегиите, които имат отношение към стратегията, страните, които имат отношение към стратегията, но не са членове на Европейския съюз, много често са отговорни за замърсяване на хърватското е, крайбрежие или хърватската част на Адриатическо море. Това застрашава биоразнообразието и има съответната цена за живеещите там. А що се отнася до транспорта, трябва да възприемем някои добри практики от Балтийско море. Да се намалят емисиите от морския транспорт. през април бе гласувано в пленарна зала една стратегия. Адриотическо море и Ионийско море – могат да дадат добър пример за подобряване на международния и местния транспорт чрез използване на нови технологии и на нови горива с цел намаляване на емисиите във въздуха. 40% от рибните видове, консумирани в Европейския съюз, са, идват от внос. Ние имаме потенциал да произвеждаме здравословна храна и трябва да защитим а, тази си възможност, като използваме и възобновяеми енергии и а, приемем мораториум за въглишните електроцентрали. Председателят, след малко предводачите ще ни напуснат и трябва да приключиме нашия дебат на английски. Тук е, има представител от комисията, господин Кунс, който ще е, коментира становището, изготвено от нашите колеги. Госпожа Кунс. Благодаря. Благодаря за конструктивните коментари и предложения. Комисията е напълно съгласна с тях Нека да поясня, може би, само два момента. Първият има отношение към това да се насърчават страните извън Европейския съюз да спазват европейското законодателство, включително и страните кандидатки да бъдат, бъдат насърчавани да пригодят законодателството си към това на Европейския съюз. Някои трети страни са подписали международно законодателство, протокола към е, определени конвенции, които